думата на председателя на Европейския съвет господин Доналд Туск. Данке. Президент, the... Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Последното заседание на Европейският съвет беше най-трудното, откакто започна мандата ми. И макар да намерихме общо решение, те първа ни предстои истинското изпитание, изпитанието на времето, стоящият референдум в Обединеното кралство, дали да остане страната членка на Европейския съюз или не. Единствено и само народът на Обединеното кралство може да вземе това решение. Ние от наша страна се договорихме за ново споразумение за Обединеното кралство в Европейския съюз. 28-те държавни правителствени ръководители с единодушие се съгласиха и приеха правно обвързващо необратимо споразумение за новото участие на Обединеното кралство в Европейския съюз. Това споразумение не може да бъде обявено за невалидно от съда на Европейския съюз. Но то ще влезе в сила само ако гражданите на Обединеното кралство гласуват да останат в Европейския съюз. Ако те гласуват да излязат в Европейския съюз, това споразумение ще престане да съществува. Постигнахме това споразумение по начин, който не подромва основните ценности на Европейския съюз, като свободата на движение и принципът на недискриминация. Също така го направихме без да поставяме под риск бъдещото развитие на економическия и паричен съюз. Ако имах каквито да било съмнения по въпроса, никога нямаше да предложа подобно споразумение. Въпреки многото трудности, държавите, които ни ръководители не напуснаха масата за преговори, защото знаехме колко висок е залогът, а именно оставането на Обединеното кралство Европейския съюз и геополитическото бъдеще на Европа. И тук бих искал най-искрено да благодаря на председателят Юнкер и на целият му екип, с който работихме рамо до рамо по време на целият процес. Бих искал също така да благодаря на екипа за преговори на Европейският парламент, които също взеха участие в преговорите и които бяха много ам, полезни за постигането на поставените цели. Ние сме убедени, че Европейски парламент трябва да бъде ангажиран изцяло в този процес. Ясно си спомням ключовите разговори с председателя Шулц, с председателят на политическите групи Верховщад, Галтиери и колегите Галтиери и Брок. Благодарение на вашето участие ние взехме предвид интересите на Европейския съюз като цяло. Без за помощ това споразумение нямаше да бъде възможно. Още веднъж много ви благодаря за приноса. Европейският съюз ще зачете решението на народа на Обединеното кралство. Ако мнозинството гласува за напускане, това ще се случи. И това ще промени Европа за винаги. Това ще бъде промяна и за целия свят. Разбира се, това е моето лично мнение. Министър-председателят Камерън заяви в Камерата на общините в понеделник, че сега не е моментът да разделяме Запада. И мога само да се съгласи с неговите думи. This is, this is why I did my best to... Затова и направих всичко в моите възможности да подотвратя подобен сценарий. От друга страна, ако Обединеното кралство реши да остане в Европейския съюз, надявам се, че Европейският парламент ще гарантира договореното споразумение да се превърне в съответен законодателен акт и да влезе в сила. Уважаеми членове на Европейския парламент, сега бих искал да кажа няколко думи за миграционната криза. Държавните правителствени родители решиха, че планът за действие с Европейски съюз, Турция трябва да остане в сила и ще направи всичко възможно той да бъде успешен. Това на практика значи, че големият брой мигранти, с които се приключват сме изправени, трябва да намале и то възможно най-бързо. Ето защо ще организираме специална среща с Турция на 7 март. Разговорите между държавните правителствени ръководители се състочиваха по стигнато на консенс в рамките на тази криза. И преди всичко бяха разработени а, три плана А, Б, С. Подобен, сцена, подобен сценарий е безсмислен, защото само ни разделя, вместо да ни доближава до постигането на решение. Вместо това трябва да, да се стремим към синтез от възможните решения. Няма алтер... Нямаме друга альтернатива, освен да излезем с цялостен европейски план. На второ място едно европейско решение не зависи само от а, решените, които се взимат в Брюксел зависи в още по-голяма степен от решенията, които се взимат в столиците на държавите членки. Трябва да приемем този факт, но едновременно с това трябва и да се стремим да подобрим координацията между тези решения, които се взимат. Европейския съюз е тук, за да ни помогне в това наше сътрудничество. И не на последно място трябва да спазваме правилата и законодателството, които заедно сме изготвили. И това касае както решенията за преместване, така и нуждата да се върнем към постепенно към едно положение, в което всички членове на шенгенското пространство изцяло прилагат разпоредбите на шенгенския кодекс. Безспорно, трябва да възстановим Шенген. Това ще струва пари, ще ни отнеме време, ще изисква и големи политически усилия. Някои държави може би няма да са в състояние да се, да се справят с това предизвикателство, но Европа ще бъде до тях, за да им помогне. Трябва да инвестираме в Шенген, а не в неговото разпадане. Its will be one of... Бъдещето на Шенген ще бъде един от основните теми, който ще обсъдят държавните и ръководители на 7 марта. Едновременно с това се спор... беше постигнато споразумение, че трябва да се продължи хуманитарната помощ за Сирия и сирийските съседите на страната. Значи на последната конференция на донорите две трети от обещаните суми дойдоха от европейските държави и ние решихме, че трябва възможно най-бързо да се отпуснат обещаните средства от 3,3 милиарда за 2016 година, както и 3 милиарда евро, които ще бъдат отпуснати в подкрепа на сирийските беженци в Турция. Но тази отговорност не е само европейска. Ето защо ще продължавам да работя за поемане на отговорност на международно равнище на срещите на Г7 и Г20 по-късно тази година. И накрая бих искал да завърша с призив да не оставяме трудностите е, да ни победят. Навлизаме в най-опасната епоха от историята на Европа и трябва да действаме решително. на вашата подкрепа. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Туск. От името на Европейската комисия думата има господин Юнкер. Уважаеми господин председателю, заедно с нашите британски приятели проведохме трудна дискусия, която ни отне доста време. Преговорите бяха трудни, но всички ние най-накрая успяхме, всички ние, 27-те държави членки и Обединеното кралство, доказахме, че Европа може да вземе решение, дори да е изправена пред труден проблем. В това отношение бих искал да поздравя председателя Туск, който много а, дружески се включи в преговорите и водеше дискусията изключително умело. Поздравявам също така и председателя Шуц, както и всички шерпи от Европейския парламент, без които резултата нямаше да бъде този. Сключихме споразумение с Обединеното кралство. Министър-председателя на Обединеното кралство получи максималното, което можеше. Държавите членки му предложиха всичко, което можеха да му предложат. Искам да кажа, че сделката с Обединеното кралство е честна и спазва общите принципи на Европейския съюз. Тази сделка взема предвид притесненията и исканията на Обединеното кралство. Ето защо смятам, че британския народ, който в миналото, в своята история е бил винаги смел, Та надявам се, че британския народ ще подкрепи сделката, която постигнахме с Обединеното кралство. В деня, в който британския народ одобри нашата сделка, Европейската комисия ще сезира парламента и съвета с съответния законодателен акт, за да може да се очертаят всички аспекти на това споразумение. Ще се върнем отново на темата, когато Европейската комисия излезе с предложение. По време на среща на върха стана въпроси за миграцията и беженския въпрос. Европейския твърди това, което по принцип в миналото беше решено от Европейския съвет, а именно това, което е било решено, трябва да бъде приведено на практика на 7 март ще бъде е, проведена нова среща на върха и с турските колеги и с представители на 28-те държави членки, за да се види как е, изцяло може да се приложи е, на практика Шенгенския протокол. към беженския въпрос трябва да се подходи на европейско ниво но има някои пречки, които ни възпират. Комисията в момента води правен спор с Австрия и трябва да кажа, че в Австрия, една страна, която много обичам, не трябва да а, смята, че а, действията ни са насочени а, към страната. Страната в миналото е положила много усилия по беженския въпрос ние искаме просто да изясним а, а, въпросите, които а, са важни и се надяваме да успеем. Благодаря ви, господин председател. Финак. Благодаря ви. Сега от името на НП господин Вебер има думата. Уважаеми господа председатели, уважаеми колеги, каква е ситуацията, в която се намира Европейския съюз в момента? Война в Сирия, в Украина, с Путин. имам, в лицето на Путин имаме партньор, който налага империализма в момента. имаме много млади хора, които търсят нови перспективи в живота си, търсят си работа. И по време на последното заседание на Европейския съвет се постави въпроса, свързан с интереса на ситито в Лондон и ем, с детските надбавки в Обединеното кралство. Питам се дали това бяха най-важните въпроси. Дали приоритетите, които обсъждаме, са подредени по правилния начин. Британците изложиха своите искания. Обединеното кралство искаше, иска да има специални изисквания. Е добре, че имаме резултат в крайна сметка. Резултата, който можем да подкрепим. Господин Камерон изложи своята, своята позиция и ам, пуснахме споразумение, което той ам, ще представи на своите граждани. И когато гражданите на Обединеното кралство гласуват за оставане в Европейския съюз, то ЕНП ще е партньор при изпълнението на постигнатото споразумение. Трябва ясно да се заяви, че резултатът, който се получи от референдума, ще бъде зачетен. Ако някой смята, че когато Отговорът от референдума е не, ще има допълнителни е, преговори, не. Е, тези е, специални договорености вече са на масата, те са договорени и няма да има допълнителни преговори. Британците трябва да вземат своето решение и разбира се, не трябва истината да бъде накърнявана. Фараш каза, че търговията на Обединеното кралство е много по-добра извън рамките на Европейския съюз. Защо Ирландия има 6% растеж и е в Европейския съюз? Индия, Китай, американците молят Обединеното кралство да останат в Европейския съюз, защото така е по-добре да работят като търговски партньор с страната. Има и данни от Европол. Той оттам е взел данните от Европол. Ако не беше Европол, нямаше да има откъде да вземе данните. И а, ръководителят на Европол каза, че а, за Обединеното кралство ще се отвори голяма бездна, ако излезе от Европейския съюз. И на второ място, а, кой ще се радва, уважаеми колеги, ако Обединеното кралство гласува с не? Ами, уважаеми колеги, Путин и терористите ще се радват, защото тогава много по-лесно ще могат да си а, разиграват коня. И на следващо място можем а, само да приканим граждани да се справим съвместно. Живеем във времена на много голяма а, несигурност. Трябва да се види кой е разумният подход. Разцеплението на Европейския съюз, разцеплението в Европейския съюз ще направи Европа по-слаба. Ние трябва да се обединим пред ам, настоящите предизвикателства и само ако сме заедно с британските граждани ще се справим. Относно миграцията, какво да кажа? Току-що председателят на Европейската комисия каза, че това, което е договорно, вече е потвърдено. Радваме се, но трябва да кажа, че за съжаление проявяваме много национален егоизъм, партиен егоизъм от страна на всички политически групи. И ако трябва да кажа нещо положително, ще кажа, че ангажиментът е ясен. Всички искаме да опазим външните си граници и е ясно, че хората, които в момента бягат от бомбардировките е, в Алепо, от руските бомбардировки в Алепо, не трябва да ги оставяме на, на сирийско-турската граница. Не можем да кажем на турците да отворят границата си, а в същото време да затваряме гръцката граница. Това не е действие, което отговаря на хуманитарната ситуация в момента. Да, от една страна трябва да се защитават границите, но от друга страна трябва да се види кой подход е правилният. Трябва да се действа в момента. Фундацията Бертелман публикува проучване преди е, няколко седмици и в това проучване е направено допитване до гражданите. 79% от гражданите искат да се запази свободата на придвижване, 60% от британци също искат да се запази свободното придвижване на гражданите. И така, голяма част от гражданите също искат да се помогне на бежанците. гражданите на Европа са много по-разумни, отколкото някои от политиците в Европа. Благодаря ви. Е господин Вебер, господин Кавър искаше да ви зададе въпрос. Моля, господин Кавър. Um, Благодаря ви, господин Вебер. Мога ли да ви помоля най-любезно да попитате как, да повторите това, което тук що казахте? Казвате, че тези преговори са окончателни. Защото някои хора в Обединеното кралство да, да, на и да останат с впечатлението, че ще има референдум и ако се гласува против отново ще има нови преговори. Така че бихте ли потвърдили за гражданите на е, на Обединеното кралство, че това бяха окончателните преговори, няма да има нови преговори след референдума. Благодаря ви. Ако имате нужда от разяснения, ще, го, ще ги дам, разбира се, с удоволствие. Споразумението вече е готово. Постигнате компромис и от двете страни. Това е дете един компромис и, и двете страни да положат усилия. Предложението е добро, то вече е готово, сложено е на масата и ам, Е, сега е, господин Камерон и останалите трябва е, да убедят гражданите да гласуват за едно по-добро бъдеще. Ако е не, ако гражданите гласуват с не, няма да има допълнителни преговори. Господин Пител от името на Съюзи демократите. Благодаря ви, господин председател. Бих искал много ясно от името на моята политическа група да заявя, че Обединеното кралство трябва да остане в Европейския съюз. Това би било добре за всички ни и всички го знаем. Евентуалното излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз ще бъде скок в бездната и никой не знае какво ще бъдат последиците от този акт. На първо място, Обединеното кралство трябва да сме наясно, че част от Европейския съюз не е брак по сметка. Обединеното кралство трябва да стане в Европа, тъй като тази страна е част от Европа. Ние и Обединеното кралство споделяме обща история. Без Лондон, без Обединеното кралство Европа няма да бъде същата. Благодаря на всички ви за това, че успяхте да постигнете споразумението миналия петък. Благодаря на господин Юнкер, на господин Туск, на шерпите, на приятелите ни от съвета. И също така бих искал ясно да заявя, че ние няма да приемем да се превърнем в заложници на вътрешно-политическите проблеми на консерваторите в Обединеното кралство. Европа е застигната от най-тежката криза в историята си и е неприемливо в този контекст да прекарваме безброй седмици в обсъждане на въпроси, свързани с банковият съюз и други подобни подробности. Има основно полагащ принцип свободно движение на гражданите. Добре. Има обаче една част, която не мога да се съглася и тя е свързана с социалното измерение. Представете си двама млади европейци. И двамата работят. Един от двамата, просто защото не е гражданин на Обединеното кралство, ще има по-малко права от другият как наричаме подобен, подобен факт, дискриминация. Така че се надявам да ме опровергае предложението на Европейската комисия, което ще ни бъде представено след резултата от референдума. Пак повтарям, за нас тук става въпрос за спазване на основни принципи и някои елементи трябва да ги разглеждаме с много голямо внимание. Не бива да ги нарушаваме по никаква причина, защото последиците могат да бъдат катастрофални. Тук говорим за правата на европейските граждани. Ние ще продължаваме да се борим за оставането на Обединеното кралство в Европа. И го казвам с най-голямото си уважение към гражданите на Обединеното кралство. От тях зависи решението. С цялото си уважение към тях им казвам от вас зависи решението. Вие се превърнахте в протагонистите на международната сцена. Вие защитавахте демокрацията, свободата от името на Обединеното кралство, защото това е в ДНК-то на британците. Добре. Кое обаче не е доброто място, в което може да, да защитавате тези свободи и принципи? Европейския съюз. Всички заедно можем да преодолеем трудностите. Всички заедно можем да се справим с предизвикателствата. Живеем в един свят, изпълнен с страхове, жертва на глобализацията. Самотата е синоним на изоставяне. Трябва да останем заедно и трябва да останем солидарни. Благодаря ви, господин Питела има въпрос към вас. Я, виждаш. Окей, а бетън Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин Петела. Аз бих искал да ми разясните какво казахте току-що. Ако правилно разбрах казаното от вас, вие твърдите, че не може да има дискриминация по отношение на социалните права. Колкото и да е незадоволително споразумението, което договори господин Камеран, поне с известно време може да получаме детските надбавки на равнище, отговаряща на стандарт на живот техните държави, а не нашия стандарт на живот, което всъщност се края дискриминацията. Доколкото разбирам, вие казахте, трябва да видим какво ще се случи, след като ни так мине през, през парламента твърдите, че всъщност този законодателен акт може да бъде по-различен от споразумението, по този начин може да бъде променено споразумението. Или, както каза колегата преди вас, договорът не може да бъде променен. Може да го промени Европейския парламент и ако може, ще го направи ли? Lei un parlamentare europeo conosce quanto me... Благодаря ви. Вие сте член на Европейския парламент и сте запознати с правилника на дейността на парламента, както всички останали. Нищо ново не се опитвам да измисля. Всички се надяваме, че гражданите на Обединеното кралство ще гласуват за оставането на страната в Европейския съюз. А Европейската комисия ще трябва да предложи и да представи на Европейски парламент като съзаконодателен орган законодателен акт, с който се приложат разпоредбите на договора. И ние ще трябва да ги разгледаме. Европейски парламент, както всеки парламент по света, има свобода на преценка. Не можем от сега да обещаем, че ще подкрепим тези предложения. В момента, в който те ни бъдат представени, ще ги разгледаме по възможно най-конструктивен начин. Искаме всичко възможно да бъде направено, за останалото стане кралство в Европейския съюз. От името на ЕКАРА господин Фокс има думата. Благодаря, господин председател. Сделката от миналата седмица беше трудна и за двете страни. Имаше опасения, имаше притеснения и страхове, но аз се надявам, че те бяха преодолени. Сделката беше запечатана подобаващо. Стигнахме до споразумение, което дава специален статут на Обединеното кралство държава, която никога не се присъедини към еврото и никога не се присъедини към шенгенското пространство. Държава, която не желае да пада под властта на европейския проект. Ние постигнахме добро споразумение, според което Обединеното кралство ще продължи да играе активна роля в Европейския съюз, без да бъде обект на дискриминация в сферите, в които желая да запази своя контрол. Групата ЕКР приветства сделката. Сега британския народ ще трябва да се произнесе по нея. Дами и господа, аз ще подкрепя кампанията за оставане в Европейския съюз. Easy, gentlemen. По-спокойно, господа. Защо смятам така? Економическото възстановяване на Обединеното кралство все още е крехко и аз няма да го поставя под риск, като ни откъсна от вътрешния пазар. Смятам също така, че моят избирателен район ще се чувства по-сигурен и държавата ми ще бъде по-сигурна, ако продължим да си сътрудничим с европейските партньори. Има, разбира се, добри хора, които няма да се съгласят с мен и аз ще уважа тяхното мнение. Ако британският народ реши да излезе от Европейския съюз, ще уважим това негово решение. Има хора в тази зала, които обаче не уважават избора на другите. Има такива, които сравняват Европейския съюз с Съветския съюз. Това е глупаво, смятам аз. И обидно за тези, които действително са живяли под комунистически режим. Because unlike the USSR, за разлика от СССР, всяка една държава е свободна да излезе от Европейския съюз. Господин Фараш, това е волята на суверенния народ – да бъдеш в Европейския съюз е избор и консервативната партия ще уважи този избор. Господин председател, господавателите в Обединеното кралство ще изпълнят техния суверенен дълг. Те ще решат дали да останат или да напуснат Европейския съюз. В Обединеното кралство очакваме дискусията, която ще последва през следващите 4 месеца. Европейския съюз трябва обаче да се съсредоточи върху кризата с мигрантите. Нидерландския министр-председател разполага с 6 до 8 седмици, за да спаси шенгенското пространство. Това ни каза той преди 5 седмици. В тази зала има хора, които са готови да приемат, че тази криза беше изострена, когато Меркел заяви, че ще приеме безкрайно всеки, който пожелае да отиде там. И познайте какво стана. Хората идват също безкрай. Някои държави, като Унгария, прилагат правилата и защитават шенгенската граница и биват критикувани за това. Други държави нарушават правата, правилата и биват аплодирани. Не можем да решим тази криза, докато не прилагаме действащите правила, докато не защитим външната шенгенска граница, докато не се насочим към основите на проблема, докато не попречим на търсещите убежище да се движат свободно в Европейския съюз. Нуждаем се от международни действия, за да се сложи край на конфликта в Сирия. Необходимо е да дадем приоритет на тези беженци, които вече са в лагерите в Ливан, Йордания и Турция. Трябва да им предоставим хуманитарна помощ и убежище. Не е ли перверзно Европейския съюз да дава приоритет на тези, които прекосяват Егейско море, а не на тези, които вече имат статут на бежанци? О, не. Господин Туск, предлагам на следващата среща на върха да поръчате много чипс и да кажете на европейските е, лидери да го хрупкат. Fox. Ich habe eine Frage des Herrn Abgeordneten. Господин Фокс има въпрос към вас от господин Корберт. Възхитително беше да ви чуя, че вие ще подкрепите кампанията за оставането на Обединеното кралство в Европейския съюз. Всички знаем, че партията се раздира в това отношение. Нека да попитам, сред 20-те консерватори британци в Европейския парламент, колко от тях ще се борят заедно с вас, за да остане Обединеното кралство в Европейския съюз и колко от тях ще се присъединят към ЮКИП, за да тръщнат вратата на Европейския съюз? Well, Господин председател, господин Корбит толкова се вълнува от мнението на колегите, че трябва да попита тях. От името на АЛДЕ, господин Ферховштадт. Много интересен беше въпроса на господин Корберт и мога да добавя нещо. Защо колегата Голар, извинявайте, госпожо в, в, е, Голар, имате процедурен въпрос, ако ви разбирам правилно. Oui, Да, господин председател, това мисля, че тук сме в Европейски парламент и че когато давате синия карта, при положение част от известно време сам дигах синия карта, би трябвало да дадете по-скоро привилегия на да предпочетете дискусия между членове на Европейския парламент от Обединеното кралство и други държави, а не вътрешно-британски е, дебат, който може да се води на друго място. Ето защо бих искал да мога да задам своят въпрос на господин Фокс. Госпожо Голар, имаме правила за синята карта и тя се разпределя не според националността, а според бързината. Господин Кобер първ, пръв поиска думата. До сега винаги съм давал синя карта на този, който пръв е ам, дал знак. Вярно е, така е. Вие може да твърдите каквото си искате. Bestätigen, Herr Präsident. Ja, aber wir haben von hier aus einen mindestens so guten Überblick. Uh, беше съвсем ясно, че господин Корбърт пръв поиска думата. Ако вие бяхте поискала първа думата, думата щях да ви я дам на вас. А сега думата има председателят на ваша политическа група, господин Ферховщад. Ще продължа по въпроса на господин Колберт и госпожа Голар. Чудя се, господин Фокс, защо то вие говорите, а не господин Камал. Може би той все още се ам, кумри как, каква позиция да заеме. И господин а, Корбет за това а, ще трябва да го попита сам. Още а, от началото се питам защо британски търговското споразумение е толкова важно? Ще ви кажа, в едно съм сигурен. Това споразумение не е свързано с Европа. Това е споразумение да се обедини партията на Торите. Нека да сме искрени и няма как да знам какъв ще е резултат от референдума, но съм сигурен, че ще има един осезаем резултат този референдум и партията на Торите няма да бъде обединена господин Туск допринесе за постигане на това споразумение. Беше отправена предизвикателство и господин Камерън. Аз съм амбициозен политик, но Борис Джонсън постави въпроса на друго ниво и какво кметът на Лондон действа срещу интересите на гражданите на Лондон. Той има своя лична си амбиция и амбицията му не е свързана с, с благото на Европа и с благото на британците. Жалко е, че това се случва и дори е драматично за Обединеното кралство и за господин Фокс. Виждаме, че Обединението на ам, Обединеното кралство е под заплаха и много казват, моля ви, спрете, няма да, да търгуваме с вас, ако сте извън Европейския съюз. Това го казват и американците. Между Съединените щати а, и Обединеното кралство явно връзките вече не са толкова специални. Нека а, да отправя един свет към тези, които ще водят дискусиите в Обединеното кралство. Не си мислете, че след референдума ще може да се върнете на маста на преговорите. Знам, че много британци си го мислят. А, Европа, след референдума, знаем си, ние ще се върнем на масата за преговорите, като Дания, като Франция, когато отхвърли Конституцията. Но тогава ставаше въпрос за договор за Конституция. Тук става въпрос да се остане или да се излезе за, едната, за единия вариант или за другия. Виждате, че и валутата на Обединеното кралство е под заплаха. Британия се очуждава от Съединените щати и Обединеното кралство стъпка по стъпка се превръща в малка Англия. И може би ще е по-разумно да остане в Европейския съюз. Eh, Този е, дебат е много важен е, и за Европейския съюз. Нека да сме искрени. това, което обсъждаме сега е лудост, защото ние трябва да сме обединени, не трябва да сме разединени. Хора като Владимир Путин, като Башар Аласад като ислямска държава и вместо да говорим как да подходим към тях, ние обсъждаме други неща. И миналата седмица, когато станаха реалност руско-американските планове за спиране на огъня в Сирия, ние не бяхме на масата на преговори за постигането на това важно решение. Сега можем да продължим, някои го правят, а именно да се оплакваме за това споразумение и е, моят е, моят призив към вас, господин председател, господин Туск, към всички останали, нека да направим останалото, е, да направим точно обратното, нека да използваме това споразумение, за да изправим Европейския съюз отново на крака и е, да, спе, да излезем от тази задънена улица заради британския въпрос. Господин Фокс, нямам нищо против да се даде специален статут на Обединеното кралство. Следващия път сте съгласен при презглеждането на договорите да а, продължим по въпроса за интеграцията. Е, имаме нужда от допълнителни реформи, за да сплотим Европейския съюз. Трябва да се справим с многото кризи, пред които сме изправени е, днес и в това число се справим с миграционната криза. На последно място трябва да направим много повече по беженската криза. Господин Туск, положете повече усилия, за да разрешите беженската криза. Точно толкова усилия, колкото полагате, за да се справите с е, британския въпрос. Благодаря ви. Господин Ферховщад, седем души искат да ви зададат въпрос. Yeah. Не, не, бай, ира колегин, ира wütende колегин. Вашата ядосана колега току-що напусна залата. Има седем души, които са да, да ви зададат въпроси и те са от една и съща държава членка почти. Госпожа Яконсавия, първата, която иска да ви зададе въпрос. Ето, финландски депутат, който иска да даде, зададе въпрос на председател от Белгия. Kiitos puheenvuorosta. Е, haluaisin esittää teille, herra Verhofstadt, jonka tunnen taitavana Euroopalla. Благодаря ви, че ми дадохте думата. Господин Верховща, знам, знам, че вие сте искрен европеец, знам, че сте и добър оратор. Зададохте и въпрос на господин Фокс, но аз се питам какво е положението във вашата собствена политическа група, в а, вашата собствена държава, дали се води подобна кампания в подкрепа на Европа? Благодаря ви. The... Не виждам каква полза може да има един финландец, който подкрепя идеята за излизането на Обединеното кралство от е, Европейския съюз. Първите раз да чуя позицията на британците и на британските партии. И мога да ви уверя, че ако един ден една партия ще се бори за оставането на Обединеното кралство в е, Европейския съюз, това ще бъде кратките. Das Wort hat jetzt für die Vereinigte от името на Обединената левица госпожа Цимер има думата. Уважаеми господин председател, дами и господа. В резултат е, на среднощни е, дискусии се стигна до едно споразумение, е, което ще подкопае социалния стъп. Питам ви, господин Юнкер, какво ще стане с вашето 3А? може едва ли не да си съберете багажа и да кажете, ами това беше, всички обещания се изпариха. Европейския съюз се доближава до англосаксонският пазарен модел. Може би да издигнем паметник в Брюксел и да се пише, че на 18 февруари беше възроден духа на Маргарет Тачер. Стотици хиляди души през последните месеци стигнаха до Гърция и Европейския съюз ам, отказва да поеме своето задължение, именно да се покрижи за разпределянето на тези е, хора. Факт, е, че има а, съгласие постигнато по време на последния съвет, но това решение а, беше пренебрегната още на следващия ден. Границите се затвориха и така а, до а, следващият а, съвет през март. А всъщност границите трябваше да останат отворени. Е, ще има и конференция в Виена. Гърция не е поканена. Как искаме да стигнем до европейско решение? И така, от страна на комисията и на света също трябва да има отразен, е, е, изразена критика по отношение на конференцията в Виена. Господин Юнкер, вие казахте, че това, което е решено, трябва да бъде приложено на практика и а, трябва да се помогне на Гърция, трябва да се раз, разпределят бежанците, трябва да се поеме по а, законосъобразния път. Не, мож, не могат държавите членки поединично да се справят. Те трябва, разбира се, да изпълняват своите задължения. Ние трябва да проявим и човеколюбие. Трябва съвсем конкретно да заявя. Нека всички да почерпят вдъхновение от премиера на Португалия. Страната ще поеме мигранти, за да облегчи Гърция и Италия. Защо и другите държави членки не могат да направят такова предложение? Това е начинът по който трябва да се подходи. За такива предложения трябва да говорим, а не да говорим за боричкания между Джонсън и Камерън това въобще не е от полза за никого, нито за бежанците. 24 часа тече драмата в Брюксел, а истинската драма се състои се разиграва извън Брюксел, а ние не правим нищо. А, правим се, че е, всичко ще се а, разреши от само себе си. Дами и господа, трябва да действаме заедно, да сформираме мнозинство и да се действа така, както трябва. Благодаря ви. Äh, Госпожо Цимер, има въпрос към вас от госпожа Мартон. От господин Мартон поправя се председателят. Er? Къде е той? Къде е? Благодаря, господин председател. Внимателно изслуша госпожа Зимер, която попита дали беженците, които са стигнали до Гърция, трябва да се разпределят в Европа. Тя каза, че ще стане истинска трагедия, ако не ги разпределим. Въпросът ми е, защо искате разпределение само в Европа? Защо това разпределение да не може да се отнася до всички държави по тази планета и най-вече защо не до съседните държави? Уважаеми господин колега, ние сме депутати в Европейския парламент. Ние сме избрани от нашите граждани, за да са проблеми, които са в Европейския съюз. Хората идват в Европейския съюз. Дали а, това е жел, желателно или не. И какво сблъскват с, с а, затворени граници и ние а, е, сме тези, които а, е, трябва да направим нещо. Не можем да отправяме взор към други и да казваме ми вие сега направете нещо. Ние трябва да а, е, отворим вратата на Европейския съюз по такъв начин, че без да има заплаха за живота на тези хора да дойдат в Европейския съюз и да се спазват разпоредбите от законодателството за предоставянето на беженски статут. Госпожа Хармс има сега думата от името на Зелените. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Цимер, по време на последния съвет останах впечатлението, че не става въпрос за ефтина инсценировка. Господин Туск правилно каза, че това беше края на много сериозни преговори, които не обхващаха само ам, преговорите с Камерън, ами имаше и цел да се постигне нещо, което да даде възможно Европейския съюз да се сплути. Впечатлението ми от този съвет е като страничен наблюдател, че ам, по време на един съвет много от членовете на съвета за първи път ясно заявиха какво е, ще означава, ако една стара държава членка на Европейския съюз напусне Съюза. Надявам се, и това го а, а, е, казвам Ам, като а, е, оставам в страни от всички боричкания, на които оставаме свидетели. Трябва да ам, признаем а, какво получаваме от Европейския съюз и в, в хода на дискусиите до този референдум трябва да видим точно с какво разполагаме в Европейския съюз, какво сме градили а, десетилетия наред, за какво са загубили хората живота си. А, през всичките тези а, е, години и не може всичко, което е постигнато до сега, да бъде разрушено за няколко седмици. Господин а, е, Фараш е тук а, е, през цялото а, време а, а, на дебата и мога да предположа как, каква, какво ще е неговото становище, когато му дойде реда може да сме изправени пред един процес, който да предизвика редица предизвикателства за нас. Европейския съюз някак си остана сам а, при разрастването на кризата. Има много конфликти, които горят по света и, и никой не ни иска. Оставаме ем, на страна. В украинската криза стана ясно, че се очаква от нас европейците да действаме, да намерим общи решения като се сетя за стратегията на Кремъл за Сирия, мога да кажа, че с Обединеното кралство Европейския съюз ще може да справи по-добре с кризите по европейски модел, но от друга страна Обединеното кралство ще може да се справи е, с кризите по-добре, само ако Европейския съюз е обединен. Жалко е, жалко е, че темата за бежанците беше засегната само бегло. Господин Юнкер, вие казахте, че само когато ножето Кокала всички се обединяват, но това не стана по бежанския въпрос. Виждаме тук една верижна реакция, следствие на неспособността да се направи нещо по беженската криза. Бяха изградени огради по границите и а, има сега решение дори и а, войската да бъде разположена по границите, за да ги пази. Трябва да има една по-справедлива беженска. Иска се от Европейския съюз да е по-справедлив и да подаде ръка на хората, които бедстват в Сирия и около нея. А, е, ние е, имаме способности да водим преговори и трябва е, да направим нещо по въпроса. Относно разпределянето на бежанците в Европейския съюз, трябва да работим по този въпрос. Управлението на границите ще струва повече, но това трябва да се направи, трябва да се оповава на всички разпоредби, които съществуват в законодателство в тази област голямата помощ за бежанците в Йордания, в Турция, трябва да им се окаже подкрепа. Благодаря ви за търпението, господин председателю. Госпожо Хармс, господин Арнот иска да ви зададе въпрос. Благодаря ви, че не използвате същите е, подход, който използвате същите той, който е използвах Крифер Хоштаг. Благодаря ви, че не приписвате на Европа неща, които не заслужава. Споменахте сделката. Ами добре, премахнахме думите все по-тесен съюз, които нямат никаква правна стойност и имаме аварийната спирачка, никой не знае как точно може да се използва тя. Така че въпросът ми към вас е следният. Може ли имате други конкретни ни, примери за това какво всъщност е постигнал камера в тази получата сделка? No, but sorry, you mentioned Съжалявам, но вие споменахте най-важната идея, въпросната аварийна спирачка. Тя е в стелката. Аз винаги съм готова на компромис. Европа винаги се основава на компромисите. Всеки напредък, който сме постигнали, сме го постигнали с а, компромиси. Но в дългосрочен план никога няма да се съглася, че работниците, идващи от източна Европа, могат да се възприемат като работници втора ръка. И се надявам да се съгласен с мен. Vielen Dank. Das Wort für die EFDD-Fraktion. E от името на EFDD, господин Фараш. Благодаря ви. Ами всичко това е много вълнуващо. Сезона на референдумите. Референдума ще бъде на 6 април в Нидерландия. Те ще имат проведат референдум за сделката с Украина и съгласно сондажите е, холандците ще го отхвърлят. Господин Орбан заяви, че ще има референдум и в Унгария. Те ще имат референдум дали да бъдат принудени да приемат е, задължаващи квоти за бежанците, след като е, толкова много закъса европейската политика за миграцията, без въобще да споменаваме трудностите на госпожа Меркел. Министър-председателя в Чехия каза, че ще се опита и той да организира референдум за членството в Обединеното кралство. Ой, почти забравях, че на 23 юни ще има и референдум в Обединеното кралство, дали ще останем в Европейския съюз или ще го напуснем. И това последва след 40-часов Европейски съвет на който господин Камеран, който се правеше на Оливър Твист в модерен вид, каза на господин Туск, мога ли да получи още няколко отстъпки? В крайна сметка той не получи много. Имаме правото съвсем мекичко да променим а, помощите за безработни за много хатен период от, от време и ни обещаха, че за бъдеще няма да сме длъжни да сме част от все по-тесен съюз. И въз основа на това ще се проведе референдум, който според министър-председателят е по правно обвързващ споразумение. И господин Туск днес потвърди, че договорът, че този договор е правно обвързващ. Господин Камерон всичко друго ни каза, че той ще депозира договорът в Обединеното кралство, в ООН. Но между другото, може да направите също нещо и с а, а, чифт стари чорапи, защото това няма абсолютно никакъв смисъл и стойност. Може да го, да го оставите с този договор и в който те сейф на банка. Но дали е правно обвързващ? През 2008 година съдът в Люксембург заяви, че разпоредбите на международен договор не може да са в ущърп на основополагащите договор на Европейския съюз. И, злодно ми каза, но съдът в Люксембург приема върховенството на, същество на договорите, които в момента са в сила, докато не бъде договорен нов договор. Но кога ще е този нов договор? Той ще предизвика вълна от нови референдуми. Според мен няма да се ползва подкрепата на най-големите политически групи в този парламент. Разбира се, получихме и аварийната спирачка, която се, на която се преписва, че е голям успех. Но в крайна сметка това се случва чрез вторично законодателство, което трябва да бъде гласувано от този парламент. Също какво се случва? ще имаме референдум, ще последваме господин Камерън, ще гласуваме за оставането и после ще се върнем тук в парламент. И дали този парламент ще подкрепи изключителността на Обединеното кралство? Ами струва ми се, че днес чухме достатъчно гласове в тази зала, че това просто няма да се случи. Така че, господин Туск, господин Камерън, ако ме слушате, тази сделка, като договорите, по никакъв начин не е правно обвързваща. И трябва да ви уверя, че британските граждани ще решат кое е по-безопасно за нас. Дали е по-безопасно да останем в една организация, чието собствен шеф на полицейските сили твърди, че има между 3 и 5 хиляди терористи, които идват в момента с мигрантската сила или е по-безопасно сами да защитаваме границите си и демокрацията си. След доста размисъл аз реших да предпочита излизането ни от Европейски съюз. Господин Фараж, Депутатът каза, иска да ви зададе въпрос. Приемате ли го? Господин каза. Благодаря господин председател. Всички знаем, че господин Фараш работи за напускане на голямото кралство законодателство на Европейския съюз, откакто стана член на Европейският парламент. Опита се да постигне успех на местните избори в Гранто кралство, но не се получи. Опита се и с парламентарните избори, там не постигна особено голям успех. Дори напротив, той гарантира още по-голямо мнозинство за Девид Камерън и консерваторите. Ако след референдума, както вие винаги сте искали, мнозинството на гражданите в Европейския съюз кажат да и останат а, в, в Европейския съюз ще се откажете ли от политиката или ще се възползват от поредният шанс да останете тук в нашата прекрасна европейска компания? Um, господин Казан, не знам кой точно ви се да ви обясни каква е историята на изборите на господин Юкип. Не си спомня много ясно, но през 2014 година 28% от гласовете спечелихме, спечелихме е, е, евроизборите и за първи път от 1906 година спечелиха избори партия, която не е нито лейбаристите, нито консерваторите. Надявам се така малко да си поясните е, познанията за политика в Обединеното кралство. Що се отнася до референдума, да, смятам, че това е възможност, която се проявява веднъж в живота. Убеден съм, че ако решим да останем, няма да получим друга възможност да излезем и ще потънем още по-дълбоко в този политически съюз. Но смятам, че сега е, имаме наистина възможност, защото имаме правилната инерция, силата на наша страна, и да, ще гласуваме за излизане от Европейския съюз. И за много кратък период от време всички членове на Европейския парламент от Великобританното кралство ще си тръгнат. Какво мислите по въпроса? enf Frau Le Pen. Госпожа Люпен има думата от името на ИНФ. Внимавайте с анализите на резултатите, дами и господа. Резултатите в съответните държави. Социалистите паднаха до 22% на последните избори и никой не си подаде оставката. След 4 месеца Обединеното кралство ще гласува, за да реши дали да остане в Европейския съюз. Народа ще се произнесе, защото залогът е голям. Това показва, че е, в Англия все още има демокрация. Във Франция медиите не са единодушни по отношение на оставането в Европа. Ще има истински демократичен дебат, ще има е, изказване и на становище. По отношение на свободата на словото, добре, но по отношение на свободата на вижданията, нещата стоят малко по-различен начин. Брексит ще бъде възможно за Обединеното кралство да реши дали да продължи да съществува в Европейския съюз. Ако британците решат друго, ще поемат по друг път. Пътя на свободата, пътя на суверенитета – британците ще намерят и средства за да решат проблемите си. Декларацията за правата на човека в член 28 изразява един ясен и точен принцип. Едно поколение не може да подчинява на своите закони бъдещите поколения. Едно поколение англичани са решили да запишат историята на Обединеното кралство в Европа. Това поколение не може без дискусия и без гласуване да наложи това си решение на следващото поколение. Това е в основата на демокрацията, така че е напълно оправдано. Европейския съюз ни налага многобройните споразумения и правила и закони. Това са решения, които се взимат от неизбрани хора или хора избрани без демократичен избор, без никаква дискусия. Това противоречи на интересите на хората. Европейския съюз е истински тиранин, който по незаконен път е стигнал до властта. Всякакви подобия на споразумения и сделки се сключват, но това няма да доведе до промяна непрекъснато се извършват шантажи и изнудвания. Господин Сорос, господин а, извършва проучвания, които сега ни размахва господин Вебер. Господин Вебер предпочита да се придържа към тези проучвания, а не към резултатите от референдума. Народа може да ви санкционира, защото чрез референдума. Именно това е основният принцип на демокрацията. Надявам се, че брутално ще ви санкционират, защото британския народ ще бъде награден със свобода. Благодаря ви. Госпожа Дот от името на независимите има думата. Ние в Обединеното кралство на 23 юни ще празнуваме Деня на независимостта, независимо усилията на нашия премьер да промени хода на събитията. Той няма да успее. В новото споразумение, което ни беше обещано през 2013 година, че ще имаме суверенитет и ще имаме по-голяма сигурност, но нашата сигурност е изложена на риск все още Господин председател, дори и а, да видим а какво е постигнато с това споразумение по време на съвета, виждаме, че няма гаранции за промяна в договорите. Този парламент не може да сключва никакво споразумение, както е постановено от Съда на Европейския съюз Моето послание към моите избиратели е, моля ви не се връзвайте на тези обещания. Има много повече неща, които ни очакват в бъдещето, отколкото тези, които сме останали в миналото. Това е казал един поет, наш роден поет, роден в Белфаст. Госпожо Доц, две сини карти. Ще ги приемате ли? Първата е от госпожа Магинес. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да попитам госпожа Доси дали ще признае ролята изиграна от Европейския съюз в мирния процес в Северна Ирландия. Защото по този начин беше създадено пространство за спорещите, да го кажем меко, да започнат истински преговори. И от тази гледна точка не вижда ли колко голямо значение играе Европейския съюз в мирния процес е, по света като цяло и в Северна Ирландия в частност. Ние не можем да се намесваме в референдума на Обединеното кралство, но аз на ви съсета е, в, на остров Ирландия и смятам, че а, е, ние също трябва да кажем нашите думи и гласа ни да бъде чут. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря на госпожа Магинес за въпроса и. Въпросът ти е напълно уместен. Аз винаги съм признавала ролята, която този парламент и тези институции изиграха, за да се гарантира, че има подкрепа за мирния процес в Европа. При след това, отворена Европа смята, че ако се погледна сухните фондове, всеки паунд, който получаваме, всъщност струва паунд и половина. Ако се, а, стигнали се до добрите ни отношения с съседите ни от а, Република Ирландия. Разбира се, радвам се, че днес имаме по-добри отношения от всякога и се надявам и знам, че това ще продължи. И мога ли да се обърна с призъв към госпожа Магинес, към вашите министър председател и бъдещи министри председатели В Северна Ирландия ние се нуждаем от истински, откровен дебат, а не тактиките на сплашване на онези, които се опитват с какво ли не да ни оплашат, ако не се придържаме към проевропейската линия. Благодаря ви. ще се придържам към прецедента на господин Шулц и ще приемам само по една синя карта на оратор, така че ще помоля за извинение останалите, които поискаха синя карта. Благодаря ви и сега думата има господин Херберт Ройл за минути и половина. Господин председателю, господин председателю на комисията, господин председателю на Европейския съвет, по време на последния дебат за положението в Европейския съюз, беше изразена остра критика, че в съвета заседават само егоисти, които поставят своите интереси в центъра на вниманието. По време на последния съвет обаче нещата се обърнаха. Много съм доволен много съм щастлив, че по време на последната среща на върха съвета беше в състояние да вземе решение и да разреши най-трудните въпроси. Благодаря на господин Туски, на всички, които взеха участие. Е, беше доказано, че Европейския съюз може да действа дори и когато става въпроса за сериозни и трудни въпроси. Не само Обединеното кралство трябва да е наясно колко е важен европейския проект и колко ценен може да бъде той. В съвета, в парламента трябва също да сме наясно колко е важен този европейски проект. Трябва да се застъпим за него и на едно или друго място да сме готови да сключим компромис. Трябва да има нови шансове за Европейския съюз. Е, относно темата за бежанците, за разлика от господин Фокс, да, високо ви ценя, но този проблем за бежанците е, не е проблем, който може да се пренебрегне. Напротив, това е проблем с много сериозни последици и не може една страна да се справи сама за себе си. Трябва всички заедно да се обединим. Ако не се обединим и да справим с този проблем, то всички ще изпитаме последиците от бедствието на гърба си. За три минути госпожа Вилмонт. Уважаеми колеги, може да използваме тази дискусия, за да обсъждаме подробности относно сделката от миналия петък, но това би означавало да сбъркаме. Сега часовникът наистина цъка и времето не чака. Министър-председателят получи това, което поиска, за да може най-накрая явно да се произнесе за членството в Европейския съюз. Въпросът, пред който са изправени британците, е много по-значителен. Едва ли нещо този род може да се споразуме в рамките на късна закуска в Брюксел. Тук става въпрос за бъдещето на Европа. Нуждаем се от международно сътрудничество, за да се справим с предизвикателствата в този несигурен свят. Прекалено дълго британските политици отбягваха основните аргументи за Европа. Дискусията бе доминирана от тези, които стояха от среща в камерата те насъскваха, насаждаха омраза и промениха идеологията на дневния ред. Те използваха риторика, за да може да избегнат даването на истински отговори. Обединеното кралство е водещ член на Европейския съюз и ще върви с високо изправена глава. Нека тези, които се правят, че говорят от името на Обединеното кралство, да разберат, че те представляват само младсинство от британците. Тези, които твърдят, че са патриоти, може да а, намалят мястото, което заема нашата държава в света. Ще се стигне до по-голяма несигурност на работното място за британците. Затова лейбаристите в момента опитват да пледират за оставането в Европейския съюз. Това е важно не само за Обединеното кралство, но и за Европа. Ние можем да бъдем водещи в Европа. Благодарение на лейбаристите и на синдикатите успяхме да възпрем първите усилия на консерваторите а, да нарушат буващото. Нашата кампания ще бъде за оставането в Европейския съюз. Обединеното кралство може да взема челно място в света. Околната среда, економиката са все важни въпроси. Обединеното кралство е по-силно, когато работи заедно с европейските си партньори. Много може да направим, за да може Европа да работи по-добре и да дава по-добри резултати за нашите избиратели. След като спечелим референдума, след като приемем съответното законодателство, нашата работа за реформиране на Европа няма да приключи. За да може Обединеното кралство да окаже влияние в това отношение, ще трябва всички заедно да преговаряме. Така че за Обединеното кралство и за Европа ще се борим до последен дъх, за да спечелим. Госпожо Уилмот, приемате ли синя карта от господин Дармор? Кой? Да, заповядайте. Благодаря ви, че приехте синята карта. Разбира се, на изборите в Педеното красно преди няколко месеца манифеста на лейбаристите отказа да има референдум за излизането от Европейския съюз. Сега какво смятате? Да има или да няма референдум? И ако подкрепяте сега референдума, защо си променихте така мнението? не мисля, че въпросът ви е релевантен. Референдум ще има без значение дали ни харесва или не. Това, което трябва да направим сега е да се борим за бъдещето на британския народ. А бъдещето на британския народ е силна Великобритания в силна Европа. Това е важно за нашата економика, за нашата сигурност, за заетостта, за инвестициите и за правата на работниците. Благодаря ви, казва председателят. Сега госпожа Интвелт една минута. Yes, thank you, chair. Благодаря ви, господин председател. Много обичам да цитирам любимият си телевизионен сериал Да, господин министр-председател, особено в епизодът, който господин Хамфри казва. Господин министр, Великобритания винаги има една и съща външна политика, а именно да разедини Европа. За това се воювахме с испанците срещу холандците, с германците срещу французите, с француз, французите срещу германците и италите. Да раз, раздели и владей. Защо да променяме сега политиката си при положение, че дава такива добри резултати? Като холандка, либерал и като проевропейка, нека да докажем, че сър Хъмфри греши на 23 юни. Скъпи приятели от Обединеното кралство, искаме да останете. Искаме да останете Имаме нужда от вас. И то не е въз основа на някаква слаба сделка, а защото трябва заедно да се преборим предизвикателствата на 21 века. Беженската криза, тероризма, измененията в климата, е енергийният преход. Само заедно можем да подобрим живота на нашите граждани, да се възползваме от огромните възможности на цифровата революция. Нека заедно да се използваме тези възможности. Гласувайте за оставане в Европейския съюз на 23 юни. Благодаря ви. А сега думата има госпожа Андерсън за минути и половина. Благодаря ви. Отвеждането на работниците отвъд прага на бедност не е пътя за Великобритания. Имаше обещания за заедост чрез все по-тесен съюз. Това може и да отоли жаждата на евроскептиците, които чухме днес, но се съмнявам, наистина Европейският съюз съвсем не е перфектен. Той е отдалечен от своите граждани. Има демократичен дефицит. И понякога се намесва там, където трябва да се изкажат националните парламенти, но по отношение на потребителите, на човешките права и на трудещите се, той дава възможност. Дава възможност на прогресивните сили да се обединят. Това се отрази на мирния процес в Ирландия. Намали се много от а, проблемите, които имахме. Структурните и земеделските фондове се отразиха положително на Северна Ирландия. Много избирателни райони се подобриха. Затова мястото на Ирландия е в Европа, както Южна Ирландия, така и на Северна. Благодаря ви, госпожа Еванс. Минута и 30 секунди. Благодаря, господин е, председател, уважаеми колеги. Водят се интензивни политически дебати. Преди референдума през юни имаме избори през май в Уелс, съправителство и парламент и трябва да работим за изграждането на една устойчива економика. Моята партия е партия в Уелс, която ще се застъпи да има е, едно процъфтяващо партньорство в бъдеще. Има ползи от членството в економическа, социална и културна гледна точка. Ние искаме да работим за задълбочаването на интеграцията в Европа. Ние искаме да запазим Европейския съюз в бъдеще. Уелс и други страни могат да участват в изграждането на едно по-справедливо общество. Смятаме, че в интерес на всички граждани е е за всички наши компании, за всички, които живеят в градовете и селата, да останем в Европейския съюз. Трябва да си спомняме, че това е една възможност, която не е само за самите нас, а и за идните поколения също така. Благодаря ви. Господин Деграф, за една минута. Voorzitter, opiniepeilingen laten zien dat een meerderheid van de Britse bevolking. Господин председател, сондажите показват, че мнозинството от господавателите в Обединеното кралство са за напускането на Европейския съюз. Очевидно е, че Европейския съюз прави всичко възможно да възпрепятства британските граждани да изразят свободно своята воля. С договорената споразумение Обединеното кралство не получава нито грам суверенитет в повече. Стана ни пределно ясно, че Камерън и Рюте са... Всъщност стана ясно, че и двамата работят сляпо в интерес на Европа. И в моята страна има все повече призиви за референдум и се надявам този референдум бъде осъществен и Европа да се превърне отново в пространство на суверенни държави. Господин Волт. Благодаря, господин председател. Днес чухме много по въпрос за това какво не функционира и това, което не е приведено в изпълнение или всички Споменаха и за средствата, които са обещани на Турция, независимо колко милиарда ще се дадат на Турция, дали тази Турция ще промени нещо. Турция има интерес от това Гърция да бъде дестабилизирана, а не да бъде стабилизирана. Питам се, ако това е последен, последната възможност на Европейския съюз, така или иначе нещата няма да отидат на добре. Говори се, че ако излезе Обединеното кралство, ще има катастрофални последици. За бъдещето на Европейския съюз това не се отнася. Ако Англия си отиде в Европа, има надежда, защото няма да говорим за интеграция на чужди народи и култури, а ще имаме възможност Европейския съюз да се превърне в един съюз на свободните и суверенни народи. Благодаря ви. Госпожа Гростет за минута и половина. Oui, Благодаря ви. Позволете ми да перифразирам един бивш френски президент – той ни предупреди, като каза, къщата гори, а ние гледаме в друга посока. Да, но ние имаме различни приоритети. 48 часа преговори и никакъв напредък по отношение на мигрантската криза. Милиони отчаяни хора нахуват на нашия континент. Това е недостойно. По това време нашите ръководители, за да попречат на Обединеното кралство да излезе от Европейския съюз, решават да се съберат, да отворят котията на Пандора, на Европа Алакарт, само и само да спасят политическата кариера на Дейвид Камерън. Как да убедим нашите граждани, че Европа може да се справи с мигрантския наплив? Как можем да ги защитим от китайския дъмпинг? Как да ги убедим, че можем да се борим с Даеш? при положение, че провеждаме преговори по такива въпроси. Може ли една държава членка да вземе за заложници 27-те останали държави членки? Основната жертва тук е европейския проект. Нуждаем се от социална и економическа стабилност. Всичко това изисква да бъдем обединени. Искаме Обединеното кралство да остане в Европейския съюз. Сега топката е в полето на британците. Те трябва да знаят, че други преговори няма да има. Не може да се играят така с Европа. Важно е държавите членки да не бъдат пиромани, а да се превърнат в пожарникари. Мадам Гростет. Госпожо Гростет. Госпожо Гростет. Синя карта за вас. Приемате ли? Да? Господин Любретон. Благодаря ви, че приехте въпроса ми. Госпожо Гростет, казвате, че Брексит ще доведе до економическа и политическа нестабилност в Европа. Същевременно разбираме, че бурсата във Франкфурт е решила да сключи сделка с лондонската борса. Това не е ли доказателство, че Брексит въобще не пречи на бизнеса и че Обединеното кралство ще може отново да бъде свободно, без това да накърни по какъвто и да е начин а, интереса й. Госпожа Гростет, не съм казала, че Брексит ще доведе до економическа нестабилност. Казах, че политическата, економическа и социална нестабилност в света изискват от нас да бъдем един. И за тази цел 500 милиона европейски граждани трябва да действат заедно в рамките на глобализацията. И за тази цел се нуждаем от Обединеното кралство. Виждаме обаче как се срива лондонската борса и имайки предвид срива там, мисля, че вие не сте прав. Uh, now, Mr. Guerrero, for two minutes. Господин Герро, за две минути. Много благодаря, господин председател. Кой може да предвиди какво ще се случи след 4 месеца в Обединеното кралство? Можем само да се надяваме, че отговор ще бъде да за оставането в Европейския съюз. Но знаем какво се случва ежедневно по улиците на нашите градове. Кризите в Европа непрестанно се увеличават. Криза на еврото, миграционна криза, Брексит и заради всичко това забравяме като че ли, че сме изправени под а, пред е, продължаващото от години сам криза, свързана с безработицата и липсата на економически растеж. Според прогнозите на ОИСР, 1,4% ще бъде економическия растеж е, в Европейския съюз, 1,2% за Германия 1,1%, за Франция 1%, за Италия. Какво ни казват тези прогнози? Казват ни, че не сме в състояние да се справим с тази криза, която разрушава в момента Европейския съюз. И всичко това се случва в контекста на валутна политика, която се води непрестанно в извънредни обстоятелства. Валутните курсове са добри добри са и цените на суровините, но това, което ни липсва в момента е по-експанзивна политика. ОИСР настоява за по-амбициозни политики на инвестиции за да можем да реагираме адекватно в краткосрочен план и за да действаме също така в средносрочен и дългосрочен план. И това не се дължи на факта, че в ОИСР стоят само последователи на Кейнс. Не, здравия смисъл ги води до тези изводи. Ето защо планата Юнкер би следвало да бъде приложена на практика с много по-голяма решителност. А и а, Европейската инвестиционна банка би трябвало да действа с много по-голям изложение на риска. По въпроса за кризата с бешенците, твърди се, че трябва да се придържаме към взетите решения, но към момента нищо не е направено, за да се приложи вече приетото. Господин Йонкер каза, прие, приехме отново това, което беше, прието. Да, но това по никакъв начин ни помага да направим. Приемате и както госпожа Аткинсън? Да. Господин Гереро, като социалиста, действително, действително ли сте съгласни с това, което казва господин Камеран? Да има Европа на две скорости, европейски граждани от Източна Европа, от е, Румъния, България и други страни могат да бъдат третирани като втора класа граждани. Защото ако Камерън успее да постигне промена в договорите, а той трябва да успее да постигне по принцип, това значи, че ваши граждани могат да пристигат в моята държава и да искат социални помощи при нас. Аз не вярвам в подобни идеи като Европа на две скорости. Ако сте в Европа, или сте в Европа, или не сте, вие, вашите посетители, ще приема ли подобна Европа на две скорости и граждани втора клас? Creo que la intervención tanto de Председателят на моята политическа група и госпожа Уилмът бяха пределно ясни. И двамата. Ние подкрепяме един силен Европейски съюз. Подкрепяме един интегриран Европейски съюз. Подкрепяме един Европейски съюз, който зачита всички социални права на всеки граждан на Европейски съюз. Благодаря ви думата има господин Теличка. Дами и господа, моята страна беше 40 години извън процеса на интеграцията. Това не е било по наше желание, просто така са развили нещата след Втората световна война. Трябва да ви кажа, че има голяма разлика сега, когато сме в Европейския съюз независимо от слабостите, несъвършенствата и проблемите и несъгласията а, мога да кажа, че искам Обединеното кралство да остане. Имаме нужда от а, това и а, смятам, а, че има някои разпорези, които представляват проблем за Бенето кралство и съм готов да се преговаря по тях. Друга свързана тема. Това не може да е края. Това трябва да е началото на началото на реформи, от които има нужда Европейския съюз. Някои от темите са включени в дневния ред, а други ще бъдат включени. Относно миграцията, ако видите заключенията на съвета, знам, че господин Туск сте вложили много усилия, но това ам, няма да доведе до сезами резултати. Сега на съвета през марта трябва да запретнете ръкави и трябва да убедите гражданите и те да повярват, че ние сме поели по правилния път. Господин Фланенгън, за минута и половина. Uh, Благодаря ви. Милиони хора от ирландско потекло ще гласуват на референдума Брексит. Моля да ме чуете. В деня, в който бъде зададен въпрос, е важно как ще се отговори. Господин Юнкер не си направи труда да остане тук в залата. И аз бих искал да попитам, сте отпаднали тази тежест от 31 милиарда, която тежи на нашите плещи. Различните ирландски правителства бяха принудени да приемат дълг, а вие дори не желате да отговорите на въпроса ни беше заведена жалба относно конституционалната издържаност на тези дългове. Това са милиарди които дойдоха при нарушаване на правилата. Фонда трябваше да се използва само за спасяване на институциите. ЕЦБ наложи санкции. Защо? Защото можело да се разпространи проблема. Господин Юнкер, където и да сте, 31 милиарда повече е дълга какво направи Люксембург, какво направи Франция. Ирландците, които живеят в Обединеното кралство, също питат, защо не отговаряте на въпроса ни, защото на никой не му пука тук. И нищо няма да се промени. Благодаря ви. Uh, okay. So now, uh, Miss Scott, one minute and 30. Госпожа Скот за минути и половина. Thank you very much, President. Excuse me, I didn't see... Извинете, не видях синята карта на господин Танък. Мистер Фленаган, would you accept a blue card? Ще приемете ли синята карта от господин Танък? Окей, мистер Танък. Заповядайте, господин Танък. Майкро, майкро, майк. С микрофона, ако обичате. Ирландските граждани в Обединеното кралство, включително и в моята част на Англия. Вие говорихте за тях. Не виждам как това ще помогне на вас или на вашата кауза и на Ирландската република. Твърдите ли, че вашата държава също трябва да напусне Европейския съюз и трябва да се присъедини към Обединеното кралство. Това означава, че ще има мита между Северна Ирландия, която е част от Обединеното кралство, и Република Ирландия. Това ще попречи на търговията и ще има още по-голяма финансова тежест за вашата република. Как това ще помогне за просперитета а, в южната част на Ирландия? Как ще се спре потока между Северна Ирландия, която ще продължи да си остане извън Европейския съюз, а вашата държава ще остане в него? Отговор на господин Фланаган. Голяма ирония е това, че аз казах, че ирландците едва ли ще ме чуят, но вие ме чухте. Аз казах, че ако нямаме отговор на нашия въпрос, а ние бяхме ограбени, милиарди, трикратно бяха взети и изгорях. Ако ирландския народ не слуша, те трябва да разберат, че тези ирландци, които са в Обединеното кралство, трябва да избягат от там. Тези, които са, живеят там, трябва да напуснат до какво друго заключение да стигнем? Европейския съюз не се вслушва в нашите проблеми, освен ако не дойдат някакви политики от крайното дясно. Благодаря ви, госпожа Скот. I'm here for real. Greens... Госпожа Скот, този път наистина. Грине, зелените искат да остане, Обединеното кралство да остане в Европейския съюз, защото смятаме, че това е най-добрият възможност, която стои пред нас. Кризата с околната среда, изменението в климата, борбата срещу тероризма са предизвикателства, по които трябва да работим заедно. До момента дебатът дали бъдещето ни е в Европа или не се ръководеше от мъже на средна възраст в костюми. Но това е общо взето скучната част, като трейлерът, който трябва да изгледа преди да започне филма в киното. Сега започва истинската интересна част и всеки трябва да има възможност да сподели своето мнение. Лично аз се споделям притесненията на тези, които твърдят, че европейските политики понякога е, са по на избързват спрямо това, с което могат да се съгласят европейските граждани. Но смятам, че трябва да признаем постигнатото от Европа, като работи за общото ни благо. Знаем, че Европа не е идеална, но ние трябва да остане в нея, за да можем да я променим. Кампанията преди референдума ще бъде възможност да обясним как можем да постигнем една по-различна Европа. Нека да видим как може да се намале влиянието на големите корпорации и как може европейските институции да станат по-отчетни за европейските граждани. Това е една невероятна възможност да върнем Европа на гражданите. Благодаря ви, госпожо Скот. Думата има господин Вилински за една минута. Благодаря, господин председателю, дами и господа. господа. Нека да изразя моята радост на 23 юни в Обединеното кралство ще бъде извършен един голям демократичен акт гражданите ще могат да бъдат решени по демократичен начин. И в Нидерландия има демократично мнозинство за референдум дали страната да остане в Европейския съюз. И в Австрия също има голямо недоволство, свързано с Европейския съюз. И питам а, ви защо не може да е възможно на този континент, където е родена демокрацията в Исландия или в Гърция, не е ясно, това не е от значение но на нашия континент отново да се възцари демокрацията. В всяка страна, във всяка система цари правото на гражданите е, су, суверенитета на всеки един народ е от значение, а не сме от значение ние. Политиците, гражданите трябва да взимат участие при вземането на политически решения, не трябва да бъдат изолирани. Благодаря ви, господин Корвин Мике, за една минута. Е, пан Доналд Туск поведал, че залежи му на свободним przepływie люди по Европе. Благодаря ви. Господин Доналд Туск заяви, че живо се интересува от свободното движение на хора в Европа. Обединеното кралство обаче не е част от Шенген. Ирланд, Ирландия предостави помощ, получи помощ, извинете, но нямаме единна економика. Ако Великобритания можеше да чуе истинската дискусия, щеше да гласува за Брексит. трябва да се върнем към старата традиция на свободна търговия. След това Словакия, Чехия и другите държави трябва да се присъединят. Вярвам, че Европейския съюз трябва да бъде разрушен. Корвин Мике, would you accept? Господин Корвин Мике, синя карта от господин Бонано. Приемате ли? Господин Бонано, заповядайте. Sì, eh, ho sentito l'intervento del, del... Благодаря ви. Внимателно изслушах казаното от колегата. И бих искал да попитам. Ако имахте една вълшебна пръчица и бяхте на мястото на господин Юнкер или на господин Туск, той поне е тук, какво щяхте да направите с нея? Втората част на въпроса ви беше какво? Какво ще направя ако какво? Скъпи колега, аз внимателно ви слушах вас. И ми хрумна следното. Ако имахте вълшебна пръчица или нещо друго вълшебно, вълшебна лампа, И ако можехте да сте на мястото на господин Юнкер или на господин Туск, какво щеше да направите? Щяхте да направите с тази вълшебна пръчица. Щях да обявя края на Европейския съюз, ако можех. Това е отговор на господин Корвин Мике. За щастие ние сме в действителния свят, казва председателя. Сега госпожа Гонзалес, минута и 30 секунди. Майк, uh, Señor presidente, el acuerdo con Reino Unido no es el que queríamos. Благодаря ви, господин председател. Споразумението, което беше последно, господин Камера, не беше споразумението, което искахме, но беше единственото възможно. Съгласихме се с него, за да не изгубим всичко, но и не спечелихме много. По-добре е от нищо това споразумение. Поколението, което позна двете световни войни и си ги спомня вече на изчезване. И това всъщност е опасно за нашият континент. Ние изградихме Европейския съюз, за да избегнем по-нататъчни сблъсъци между нациите и държавите в Европа, но все повече се връщаме към Европа на нациите, които се сблъскват. Европа беше изградена не преди, а след войната. Така че нека да не се връщаме към епохата на национализма и популизма. Непрестанно говорим за рисковете, които застрашават Европейския съюз отвън, но най-голямата опасност за Европа идва отвътре. Както през 1939 година отново се появяват старият национализъм и старият популизъм. И Европейския съюз е единствената вакцина, с която разполагаме срещу тях. Нека да не отслабваме Европейския съюз. Разберете ме добре. Англия, Уелс, Шотландия, Северна Ирландия имат нужда от Европейския съюз. Само, само Европейския съюз може да ги спаси. Извън Европа цари единствено и само студ и самота. И трябва отново да го повтаряме отново и отново. Каквото и да решат гражданите на Обединеното кралство, Европа ще продължи отново за пореден път в момента обсъждаме единството на Обединеното Касово от Европейския съюз без членове от Обединеното кралство. Господин Галтиери за две минути. Благодаря, господин председателю. Споразумението, което беше договорено, беше одобрено от всички 28 държави членки. Смятам, че това споразумение е балансирано и справедливо. Всички институции трябва да се гордеят от това, че Европейския съюз имаше възможност да се да реагира на време. На второ място Обединеното кралство може да продължи да се благодетелства от вътрешния единен пазар, без да се обвързва с принципа за все по-задълбочаващ се съюз и по-нататъчна политическа интеграция. Док и този принцип обаче остава валиден за останалите гаранциите, свързани с е, дискриминацията на паунда, също са обхванати. Е, освен това е необходимо да се установят еднакви правила за всички във вътрешния пазар и да има наръчник. Единен наръчник. Освен това, споразумението признава в същото време нуждата на еврозоната. По тази причина, ако британските граждани решат да останат в Европейския съюз, ние ще преразгледаме предложението на комисията, като проявим а, уважение към вота на избирателите и към споразумението. Няма да забавим изпълнението на това споразумение. От правна гледна точка Европейския парламент може само официално да се включи а, чрез съответната процедура, свързана с предложението на комисията. Този дебат ясно показва, че споразумението се подкрепи от мнозинството в парламента и така а, ще, ще се отнесем справедливо, ще удържим на думата си и ще дадем възможност на британските граждани да осигурят своя проспоритет и своето светло бъдеще. Благодаря ви. Госпожа Бирзер за една минута. E Бих искала да благодаря на европейските лидери за това, че бяха толерантни към нарастващите британски искания. Тази изделка за господин Камерън и най-вече за неговата партия. Сега започва борбата, започва се а, кампанията за референдума. Над 20 години а, слушаме различни лъжи и гледаме разли комични образи, като този на господин Фараш. Хората, с които аз говоря обаче, желаят да знаят какво ще бъде бъдещето им, искат то да бъде прос... свързано с просперитет и да бъде сигурно. Бизнеса ни има, няма достъп до световния бизнес, освен ако няма свободна търговия. Но светът е нещо повече от това. Има тероризъм, трябва да работим заедно по въпросите за сигурността. Никой не може да ни каже какво се крие от другата страна а, на монетата. Това не е а, патриотично поведение то е поведение на идиоти. Трябва да знаем какво ще завещаем на бъдещите поколения. Благодаря ви, госпожа Сърджентини. Една минута. Много ви благодаря, господин председател. Господин председател, може да организираме съвет след съвет, посветен на миграцията, с участие на Турция, без участие на Турция, с участието на Гърция, без участие на Гърция, с участието на Австрия, без участието на Австрия, с страните от Западните Балкани, без страните от Западните Балкани. Няма никакво значение. Няма как да сложим под контрол беженската криза, докато отказваме да обсъдим фактата, че един милион души дойдоха в Европа, през 2015 година, че толкова ще дойдат и тази година. Но като се говори за затваряне на външни и вътрешни граници, само си затваряме очите. И това ще направят отново утре министрите докато обсъждат за пореден път възможността да използват нов член от Шенгенския кодекс, за да затворят още малко границите. Трябва да дадем място на бежанците в Европа, а не да прехвърляме отговорността на Турция или на Гърция. Благодаря ви. Има сини карта към вас, госпожа Воценберг. Приемате ли я? Имате думата. Просекса... Просек... Много ви благодаря, господин председател. Много внимателно изслушах казаното от госпожа Сръчентини. Разбира се, за вас проблемът с мигрантите се дължи на липса на политическа воля от страна на всички държави членки, отказът им да, направ... да вземат необходимите мерки за презаселване и липсата на воля Европейския съюз да вземе по-строга позиция спрямо Турция, за да поемат и Турция своят отговорност. Благодаря ви. Благодаря ви. Тук говорим за мигрантска криза и за криза с бежанците, не само за криза с мигрантите. Мигрантите трябва да получават статут на бежанци. И смятам, че, че основната причина за кризата е липсата на политическа воля но не смятам, че отговорът е да бъдем по-стори спрямо Турция. Трите милиарда все още не са отпуснати. Не мисля, че трябва да отваряме нови глави е, в преговорите с Турция. Не искаме Турция да стане член на Европейския съюз. Не искаме да има безвизово пътувания и искаме двата и половина милиона бежанци да си останат в страната. Ами, това не е особено устойчива позиция за преговори с Турция. Уважаеми господин председателю, Чухме много по британския въпрос и какво ще се случи, ако британските граждани решат да останат или не. В крайна сметка, по време на последния съвет не е решено нещо, кой знае какво. Относно 3 милиарда, които трябва да бъдат отпуснати през следващите седмици, за да се извършва контрол, трябва да кажем още веднъж, веднъж какво се случва какво ще се направи по въпроса за това, че един европейски граждан е бил изтезаван, живява при варварски условия. Трябва да разберем от Египет какво се е случило и искаме да бъде казана истината. Италианското правителство трябва да да поиска от Могерини да се чуе нейния глас, а нейния глас не се чува. Това е срам. Συμβούλιο απέδειξε προς το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει κανένα μέλλον με την παρούσα μορφή. Κάποια... Европейския съюз няма никакво бъдеще под сегашната си форма. Всичко се променя прекалено бързо. Тази утопична организация не може да реагира на време. Тя не може да защити интересите на европейските граждани. Разбираме какво иска да направи Обединеното кралство. Той иска да защити интересите на собствените си граници. За съжаление, обаче, същите тези държави тласнаха Гърция към още по-голяма бедност. Опитаха се да наложат на гръцкия народ своята лъжа. А относно присъствието на НАТО в Егейско море, бих искал да ви кажа, че гръцкия народ смята, че това е недопустимо. А по отношение на Турция, Турция поддържа тесни връзки с терористите. И за това Гърция ще ви каже кой е правилният отговор за бъдеще. Господин Брок, за минута и половина. Уважаеми господин председател, господин председател на Европейския съвет, искам да благодаря на господин Туск за сътрудничеството, което оказа, той оказа на парламента по време на преговорите. Благодаря на комисията за оказаното съдействие. Обединеното кралство получи това, което беше необходимо за провеждането на успешен референдум. Да, ние се задължихме да спазим правилата, заложени в договорите, е, но е, освен това се обединихме около идеята, че трябва всички да участваме в довършването на проекта. Смятам, е, че това споразумение е приемливо от правна гледна точка и ще бъде създадено законодателство, което разбира се е приемливо. Какво каза господин Камерън по време на преговорите? Обединеното кралство няма шанс в този променящ се свят, ако не е заедно с Европейския съюз в борбата си срещу тероризма и ам, по други въпроси. Американците и руснаците сключиха споразумение. Това трябва да ни събуди и да ни каже, че националните държави не могат да си гледат интересите по-отделно. Трябва да сме обединени. Трябва да се обединят народите ни в Европа и сега Обединеното Кралство трябва да вземе решение. Се надявам, че Гранд ще взема такова решение, което да по целия Европейския съюз. Господин Андерсон, синя карта. So, Mr. Anderson. Господин Андерсон. Thank you. Mr. Brock. Благодаря, господин Брок. I'm believe that... Аз смятам, че споразумение, на което му липсва морален аспект, и една страна, която не може да действа суверено извън еврозоната, това също не е част от едно споразумение. Нещо му липсва на това споразумение. В Лисабонския договор ясно се посочва, че 26 страни имат задължения свързани с еврото. 19 са изпълнени от тези задължения, 7 ще ги изпълнят и трябва а, да се прави разлика, че само две страни имат възможност да не участват. Ние пазим стабилността на Европейския съюз така, както е договорено. Европейския съюз може да бъде задълбочен и обединен, всички да са на равна нога. Има седем страни, ще се ползва всички привилегии на бъдещи членки на еврозоната. Няма да има съюз на многото валути. Еврото е валутата на Европейския съюз и това е валутата, която е приета. Госпожа Родриге, за една минута. Уважаеми господин председател, Говорите за инвестиции в Шенген. И аз съм, че това е една много добра идея, защото настоящото разпокъсване на шенгенското пространство изисква спешни мерки. Имаме нужда от истински европейски граници. Но какво значи това? Това не значи телена ограда, за да изградим крепостта Европа. Една истинска европейска граница в 21 век по-скоро би трябвало да бъде една инфраструктура, която дава възможност за организация и развитие на отношенията между Европейския съюз и съседните страни партньори. По този начин една истинска европейска граница трябва да бъде една интелигентна, високотехнологична инфраструктура, която дава възможност да се осигурят основни услуги за европейските граждани, дава възможност да се управляват потоците от мигранти и дава възможност да се приемат беженците при достойни условия. Това ще бъде една много важна инвестиция за бъдещето на Европа и смятам, че трябва да почне да се инвестира по този начин съвсем скоро. Аткинсон. Благодаря ви, госпожа Аткинсон. Има дума да за една минута. Uh, Бих искала да приветствам гостите, които са от юго-источна Англия. Добре дошли. Девид Камерън получи това, което искаше. Аз представлявах е ЕНФ на председателския съвет миналата седмица заедно с господин Брок. И тогава министър-председателя реши да се срещне с половината от членовете на парламента, а не с всички. Това е нещо, което британският народ трябва да знае. Няма да има промени в договорите, няма да има връщане на контрола на нашите граници. Така наречения оговорката във връзка с социалните помощи се прилага само временно. Така че, господин Брок, Сделката с нашия министър-председател не си струва и хартията, на която е написана. Европейските съдилища и европейските политици веднага след референдума могат да променят решението. Благодаря, госпожа Шойдрова. Минута и 30 секунди. Děkuji, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové. Благодаря, господин председател. Скъпи приятели, приветствам договореното споразумение като проява на свободната воля на 27 държ... суверени държави членки, които са готови да приемат разумни, услов... в разумни условия исканията на Обединеното кралство. Разбира се, трябва да сме наясно и че тази сделка ще изисква допълнителни преговори за промяни, законодателни промени, които ще бъдат в един момент обсъдени и тук. И смятам, че червената линия, която ние не можем да пристъпим са общите ни ценности и принципа, че не трябва да има промяна в договорите. Уважавам всеки, който е готов да се изправи срещу популизма и се радвам да чуя гласове, които се изказват в подкрепа на оставането в Европейския съюз, дори и от страна на представители на Обединеното кралство. Радно, че господин Фокс се изказа за оставането в Европейския съюз, но от друга страна господин Фараш много погрешно тълкува изказването на чешкият министр-председател. Той беше заявил само, че може да има още една вълна на ефект на доминото на разпокъсване на Европейския съюз, което ще бъде отрицателната последица от евентуалното гласуване за излизане на Европейския съюз. Ние не искаме да, остане, да излезем от Европейския съюз, но има подобна опасност, ако резултат от референдума е не. Аз а, подкрепяме енергията за водене на преговори, на което показа господин Туски. Се надявам да направи също нещо по отношение на миграционната криза. Госпожа Грапини има думата. Мисис Грапини. Синя карта. Стимата колега. Благодаря ви, господин председател. Дами и господа, и аз смятам, че Европейският съюз трябва да остане, извинете, Обединеното кралство трябва да остане в Европейския съюз. И бих искала да ви запитам следното. Смятате ли, че след направените отстъпки от а, съвета на Обединеното кралство и ако отговорът ви е положителен, смятате ли, че единния пазар и равното третиране и свободата на движение ще продължават да бъдат спазвани. Имате думата за отговор. Да, убедена съм, че споразумението се вписва в ценностите ни и единният пазар и всички останали компоненти, които споменахте, ще бъдат спазени. Разбира се, ще обсъдим законодателните измерения, но принципът на един пазар не бива да бъде нарушаван. Думата има господин Вани Дехолзър за една минута. Благодаря, господин председателю. Хубаво, е, че е, има документ, който е одобрен пред референдума в Обединеното кралство. Гражданите сега трябва да вземат правилното решение и съм сигурен, че те ще го направят. И Има обаче други важни решения, които бяха отложени, като този за бежанците. Това е въпрос, който ни занимава много сериозно. На 5 март се надяваме, че ще бъде взето решение по този въпрос. Това е последната ни възможност. Имаме нужда от укрепване на капацитетите в някои държави членки, укрепване на структурите, имаме нужда от средства, по-голяма сигурност по границите и не можем да позволим по-нататъчно укрепване на вътрешните граници, трябва да помогнем на Гърция, за да бъдат опазани не само границите, за да бъде укрепена сигурността, но и да, за да можем да опазим човешките права. Гражданите очакват всичко това от нас. Време е да се действа в рамките на Европа, а не трябва да се действа само на национално ниво. Господин Кара за минута и половина. Господин председателю, дами и господа, двете теми – бежанците и референдума в Обединеното гралство. Те имат нещо общо помежду си. Има прекалено много политици, които не подхожат достатъчно сериозно по въпросите. Играят си с правата на гражданите, вместо да мислят за решаването на тези въпроси. Двете теми имат нещо общо, а именно, че има хора от различни политически лагери, които изтъкват на преден план конфликти, които съществуват на национално ниво и това го правят за сметка на европейската солидарност и за сметка на европейския проект. Призовавам всички вас, прекратете тези игри. Положението е много сериозно. Както въпросът с бежанците, така и въпросът с Обединеното кралство. Става въпрос за спутеността на Европейския съюз, става въпрос за тази общност, не става въпрос за връщането на а, отделните националистически интереси. Неприемливо е да се оправдава да, да се оправдават неправомерни действия с неправомерни действия на неправомерните действия на едни да се оправдава с неправомерни действия на други, да се оправдава изграждането на а, огради в едни страни с изграждането на огради в други страни. Не, трябва да се обединим и да действаме а, съвместно. Имате синя карта от господин Бълчитис partage votre appréciation. Uh, excuse me, excuse me, sir. господин Балчитис. Господин Балчитис вдигна синя карта. Господин Балчитис първо поиска думата. Съжалявам. Съжалявам наистина. Господин Балчитис. Благодаря, господин председател. Господин Карас, много неща казахте и Большинството от нас са на мнение, че Обеденото кралство трябва да остане в Европейския съюз и че здравият разум ще наделее. Но не смятате ли, че Европейската комисия трябва да изготви план от мерки, които да се приложат в случай, че Обединеното кралство излезе от Европейския съюз. Трябва да започнем да говорим за ситито, да обсъдим и други въпроси, като например начинът по който се използва инфраструктурата и други подобни въпроси. Трябва да се подготвим предварително. Преговорите през последните дни бяха напрегнати. Благодаря на всички колеги, които участваха, господин Брок, Гуйтери, Ферховщад, всички, които оказаха своето съдействие страна на парламента, трябва да получат нашите поздравления. Тези хора работиха за това европейския проект да не бъде пожертван на ултара на националните интереси. Трябва да бъдат подсилени общностните интереси. Така или иначе говорим за един процес. Не говорим за споразумението, говорим за това дали ще се гласува с да или не. И всеки референдум, който е организиран от правителство, означава, че това правителство бяга от отговорност като се оповава само на парламентарната демокрация. Господин Карас, е, добре е да имаме е, изключение и да дадем възможност на господин е, Кооперати да зададе своя въпрос. You have no escape. Merci, monsieur le président. Merci. Господин Артюи, благодаря ви, господин председател. Благодаря ви. Скъпи колега Карас, трябва, честно казано, да ви уверя, че се опитвам сам себе си да накарам да повярвам, че споразумение е договорена между господин Камеран и нашите правителствени ръководители миналата седмица е успех. Тъй като всъщност това, което се случи, показва нашата безкрайна, поли, нашето безкрайно политическо бесилие. Сякаш в Европа няма никаква визия, няма никаква воля. И подобни спектакли по никакъв начин не насърчават участието на Обединеното кралство в европейският проект. Така че не смятате ли, че и националните егоизми се добавят към всичко това, което по никакъв начин не допринася за намиране на решение. Аз се противопоставям на тази сделка, защото тя отваря свободна, тя отваря широко вратата за всякакви договорености и по никакъв начин няма да помогне за изход от референдума отново тези две теми имат нещо общо. Има решения и проблемът е, че е, липсва сериозно отношение към е, тези решения. И е, това разбира се, е грешка на хората, които трябва да предприемат действия за това, че те не предприемат сериозни мерки относно Обединеното кралство, ам, трябва да кажа, че не споразумението трябва да бъде дебатирано, а ам, референдума има значение дали ще се каже да или не. Трябва да се прави по-голяма сериозност към изпълнението на взетите решения. Е, липсва а, това сериозно отношение към взетите решения, към това, което е казано и обещано. Господин Нидермюлер за една минута. Благодаря ви, господин председател. За... В интерес на всички ние Обединеното кралство да остане в Европейския съюз. Нищо, че прочитайки сделката не може да сме изцяло удовлетворени. И предвид отстъпката по отношение на социалните а, помощи, това е наистина неприемливо. Крайното дясно и господин Камерън започнаха тази кампания срещу работниците от а, източна Европа – а, хората от Польша, от Румъния не отиват в Обединеното кралство заради социалните придобивки. Няма социална придобивка, която да компенсира тези хора за това, че не могат да се приберат при семейството си всяка вечер. За пореден път караме най-уязвимите да а, заплащат цената на конфликта. Отрязвайки социалните придобивки, ние накърняваме най-много интересите на най-уязвимите хора. Защо тогава да не се намали социалното разходване като цяло? ще има и други държави членки, които ще искат да последват Обединеното кралство. Не искам да се боря за Европа, която не желая да приема социалната цена. Благодаря. Госпожа Суица. Благодаря ви изградихме Европейския съюз, за да предотвратим конфликтите и да живеем в мира, а не за да станем жертва на популизма. Създателите на Съюза бяха проявиха смелостта да създадат шенгенското пространство и еврозоната и да обединят Европа. И ние трябва да запазим тези достижения. Председателят на нашата група, господин Вебер, с пълно право отбеляза, че във войната в, Ли, в Либия, в Украина, в Сирия се случват много по-важни неща, а ние даваме приоритет на въпроса за оставането на Обединеното кралство в ам, Европейския съюз. Дали ни с тази тема трябва да се занимаваме, по положение, че толкова високо равнище на безработица в Европейския съюз? Господин Йокер каза, или трябва да проявим смелост, или всичко ще се разпадне. Аз съм убедена, че трябва да проявим смелост. Европейския съюз не бива да се разпадне и се надявам, че британските граждани ще проявят здрав разум през юни и ще гласуват за оставането в Европейския съюз. Това е единственото добро решение както за съюза, така и за Обединеното кралство. А вие, господин Тъск, казахте, за което ви благодаря, че навлизаме в един от най-опасните периоди в историята на Европа и аз съм съгласна с вас. Но едновременно с това сме насред най-ужасната миграционна хуманитарна криза от Втората стона година насам. Ето защо очаквам следващото заседание на съвета с огромно търпение. Надявам се до тогава да са постигнали споразумение с Турция. Благодаря ви, преди да ви попитам дали приемате синя карта от господин Яковчич. Трябва да кажа, че ще помоля колегата Гиом да вземе думата, след което ще изслушаме и председателя Туск, тъй като той трябва да, да напусне заседанието, след което ще продължим с дискусията. Това е. така ще действаме. Синя карта, господин Яковчич, приемате ли я? Да. Много ви благодаря, Господин председател, благодаря ви, госпожо Шуица, че приехте синята ми карта. И слушах ви много внимателно. Познавам ви и знам, че вие подкрепяте оставането на Обединеното кралство в Европейския съюз, както и аз самия. При след това нито аз, нито, нито вие, нито а, този парламент може да вземе това решение. Решението е в ръцете на британските граждани. И ако, Европейс... ако Обединеното кралство излезе от Европейския съюз, ако това бъде гласът на гражданите, съгласни, че трябва това да бъде окончателно излизане и повече да няма преговори, защото в крайна сметка това положение не може да продължава до безкрай. Трябва да се сложи край. Не бива да има допълнителни преговори за повторно влизане на Обединеното кралство в Европейския съюз. Ще отговаря на въпроса ви. Съгласна съм с вас, че е, това споразумение беше окончателно. Не мога да кажа, че то беше успех, тъй като Европейският е, съвет направи отстъпки и смятам, че не бива да се стигне, стига до нови преговори, ако Обединеното кралство отново изрази желание за влизане в Европейския съюз. И знам, че това е позицията на нашата политическа група. Така че отговорът ни е да, съгласна с вас. На въпроса за Брексит е тясно свързан и с мигрантите, защото възниква един и същи въпрос. Европейския съюз може ли да остане единен? Какво бе решено на този съвет в крайна сметка? Нищо. Унази вечер чисто и просто се озакони вече съществуващото. Така наречените горещи точки възни... се създават малко по малко. Взимат се едностранни решения навсякъде в Европа. Въвеждането на квоти за някои, възобновяване на контрола по външните граници за други. Европа ще се превърне в Европа на изолацията. Европа на изолацията, като първо ще остави Гърция. Видяхме какво се случи на Западните Балкани. И настъпва истински хаос по външните граници. Говорим и за потенциална хуманитарна криза. Въпросът ми е следната. Защо да провеждаме европейски съвети при положение, че не може да се вземат решения? Не трябва миграционната криза да се използва за политически цели. И този Европейски съвет спази правилото. Благодаря сега председателя Туск, след което ще чуем комисаря Домбровскис. Господин Туск, благодаря ви господин председател. Благодаря ви за вашето разбиране. Двата въпроса, които се обсъждат днес, споразумението с Обединеното кралство и миграцията, това са два въпроса, които са взаимосвързани. Няма съмнение. В това. От ключово значение за референдума ще е начинът по който ние ще реагираме на миграцията. Как ще успеем да запазим единството на Европейския съюз и единството на целия Запад? Ние се намираме в един много важен исторически момент и трябва да действаме с голяма решителност. Имаме нужда от общ план и ефективно изпълнение на нашите решения, да зачитаме Шенгенският кодекс и да действаме съвместно с Турция. Ако ако този набор от действия, свързани с миграционната криза, бъдат възпрепятствани по някакъв начин от някого, това ще доведе по всяка вероятност до излизането на Обединеното кралство. Споразумението ще влезе в сила само ако а, британските граждани гласуват да останат в Европейския съюз. Ако те напуснат Европейския съюз, споразумението ще изгуби своята сила своето действие. Никой не трябва да си прави никакви иллюзии в този случай. Това беше първият и последен кръг от преговори. Няма да има повече. Благодаря ви и а, съжалявам отново, но по технически причини трябва да си тръгна. Е, Туск. And uh, now I am asking uh, Mr. Благодаря. Сега господин Кафелоянис ще има думата за минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Трудно е човек да не се съгласи с казаното от господата Туск и Юнкер във връзка с единните действия на европейската сцена. Ако Обединеното кралство излезе от Европейския съюз заради резултатите от референдума, трудно ще може да се предоговаря сделката. Спомняте си Чърчил на времето, когато говореше за Европейския съюз и за волята на а, народите в Уелс, Шотландия и Ирландия. Дали пък този процес няма да превърне Великобритания в една малка Англия? А относно кризата с мигрантите, трябва да се инвестира в защитата на европейските граници. Не трябва да се затварят границите. Турция е част от проблема, но е и част от решението му. Турция приема без визи всички граждани на Северна Африка – тя не прилага протокола за релокализацията. Не приема бежанците, които пристигат там без документи. Сигурен съм, че Европа може да убеди Турция да промени политиката си. Благодаря ви, думата госпожа Кенге, за една минута. Грация, сеньор президенте. Благодаря ви, госпожо председател. станахме свидетели на един Европейски съвет, който не даде никакви конкретни резултати и само отлага действията в областта на миграцията. И по този начин подгонва възможно Европейския съюз да се справи с миграционната криза. Би трябва да се опитаме да контролираме миграционния поток, да осигурим ефикасен контрол на границите и да сложим край на незаконната миграция. Това е единственото, което се чу от Европейския съвет, но ние имаме нужда дългосрочна политика за управление на миграцията, която да даде достъп до законни канали на миграция. Също така трябва да бъдем в състояние да интегрираме мигрантите в социално-економическата тъка на нашите общества. Проекто докладът на Европейския парламент, посветен на миграцията, дава конкретни отговори на някои от зададените въпроси. Това е един цялостен подход към миграцията, по наше мнение, който предполага по-голямо споделяне на отговорността. Госпожо председател, предвид липсата на подобна дългосрочна перспектива за Европа, ми се струва, че сме изправени пред безпредседентен провал. И това е проблем, който засяга и свободното движение на хора. Благодаря ви. Думата има господин Гунар Хъкмар за една минута и половина. That... Благодаря ви. Потрясаващо е, че в дискусията, която водихме този след обед, много малко от тези, които се изказаха, всъщност упоменаха проблемите, пред които сме изправени. Тук не става въпрос само за Европейския съюз и за начина по който искаме той да се развива. Става въпрос за еврото, за стабилността, за просперитета, за предизвикателствата, които е толкова лесно да видим – Путин, Русия в Украина, провокации към поредица от държави членки. И разбира се, знаем, че тези, които са против Обединеното кралство, гласувайки по този начин, подпомагат целите на Путин. Да не забравяме нуждата от економически растеж, от економически просперитет. Много пък от тази страна няма да искат да отворят пазара. Ако погледнем обаче проблемите във връзка с стабилността, например, Путин, който вече цитирах, разпадането на държавите в Близкия изток и в Северна Африка, кризата с бежанците, климатичните изменения. Всички може да видим, че можем да се справим с тези проблеми, не можем да се справим с тях, ако не сме обединени. Тези, които искат фрагментация. Тези, които са привърженици на Люпен, на Путин, всъщност при... са привърженици и на тези скрайни убеждения в Близкия изток. Нека да обединим на всички колко е важно, да обясним на всички колко е важно Обединеното кралство да остане в Европейския съюз. Има синя карта за вас. Приемате ли? Щях да се изненадам, ако нямаше синя карта за мен. Dziękuję za to, co mówił pan na temat... Благодаря ви. Внимателно изслушах това, което казахте за Русия. Представихте я като заплаха за Европа. Не виждате ли обаче, че не хората желаят да обсъждат кризата? Това са правителствата и лобитата, които подкрепят подобни начинания като Северен поток 2. Това обслужва ли интереса на моята държава или на вашата? Нека да не обвиняваме обществеността и народите, а да се мобилизираме всички заедно, включително и правителствата. Имате думата за отговор. Убеден съм, че европейските народи дават приоритет на стабилността и на сигурността в нашата част на света. Те искат мир. Те искат отговорна енергийна политика, отговорна политика в областта на околната среда и на климата. И ние трябва да гарантираме, че ще можем да се справим. Интересно е, че никой в тази зала днес след обед не каза, че можем да решим тези проблеми по-добре, ако сме по-отделно. Никой не може да се справи по-отделно в днешния свят. Моля да приключите, каза председателката. Госпожа, Елена Валенсиано за една минута. Благодаря, госпожо председател. Доста дълго време обсъдихме въпрос, свързан с предотвратяване излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, но имаме малко време и малко а, сили, за да предотвратим а, това. Правителствата се А, опитват да загърбят друга важна тема, свързана с бежанците. А това е истинската криза, защото тя ам, засяга и нашите ценности. Това е криза, която слага под въпрос всичко, което сме защитавали до сега. Ние, докато се борехме да избегнем Съединеното крас Европейския съюз, ам, загърхме въпроса с бъдещето на Европейския съюз. Благодаря ви, господин Пауро Рангел, за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Трябва да призная, че резултатите от Европейският съвет, особено по отношение на Обединеното кралство, и докладът, който и договор, споразумението си, нето, което беше постигнато, са задоволителни. Запазват се интересите на гражданите на Европейския съюз, но едновременно с това се опитваме да дадем отговор на сложните последици от, въпро... от исканията, поставени от Девид Камеран. И резултатът, според мен, е един добре равновесен и приемлив договор. На първо място е важно сега Европейския съюз да не се опитва да се намесва в а, свободната воля на гражданите на Обединеното кралство. Трябва да имат пълна свобода да вземат своето решение. Но главно с Европейския съюз трябва много ясно да заяви, че ако Обединеното кралство гласува за напускане на Европейския съюз, това ще има последици и тези последици ще бъдат необратими от съществено значение е за господавателите на Обединеното кралство и в крайна сметка за всички граждани на Европейския съюз да осъзнаете, че има и ползи и недостатъци от членството в Европейския съюз. Европейския съюз има и добри неща и лоши неща, има и задължения и права. Така че тук не говорим само за едно гласуване. Това гласуване ще има своите последици и последици ще бъде излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. И имайки предвид всички тези факти, трябва да оставим свобода на гражданите на Обединеното кралство да правят своя избор. Преминаваме към процедурата за спонтанните изказвания. В 14 са поискали думата, около 10 ще мога да взема. Моля ви, придържайте се към ам, отреденото ви време, именно една минута. Госпожа Мария Магина за една минута. You, uh, Благодаря, госпожо председател. На срещата на върха се обсъждаше въпроса за миграцията. Ние тук говорихме най-вече за референдума в Обединеното кралство. Нека да обърнем внимание и на мигрантската криза – Разбира се, че е важен резултат от референдума в Обединеното кралство, но смятам, че Европейския съюз трябваше да разбере следното. Ако погледнем съседните държави, като Турция, Либия, които поеха а, голямо количество хора, щяхме да видим, че е необходимо да насочим вниманието си на там. Всеки а, а на въпроса за Обединеното кралство, аз вече говорих в това отношение, не трябва да се месим. Можем да дадем мнението си и е, като съседи, е, като ирландка, като идваща от съседна държава на Обединеното кралство, бих искала да кажа, че е по-добре за всички ние, ако Обединеното кралство остане в Европа. Благодаря. Никола Капуто, една минута signor presidente onorevoli colleghi in risposta alla crisi migratoria il consiglio europeo ha accolto. Благодаря. Съвета реши да включи и НАТО при опазването на границите опазването на морските грани, на граница с Егейско море. Трябва да видим обаче ем, как ще се гарантира изпълнението на плана за действие. Имам своите съмнения. Трябва да се действа по-ефективно. В противен случай ще трябва всичко да се реши на среща на върха през март. Ако Обединеното кралство излезе, това ще е фатално и за Европейския съюз, и за британската економика. Ако нещо бъде решено от съвета, то трябва да е свързано с това Обединеното кралство да остане в Европейския съюз. Нота с Мария за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Поробителите от Турция продължават да изпращат е, хиляди беженци към Гърция. Едновременно с е, това Гърция е изправена пред недостиг на беженски лагери и има огромно лицемерие по отношение на презаселването. Европейския съюз беше обещал да, прием, да приеме 66 000 беженци, които се намираха на територията на Гърция, но до момента нищо от това не се е случило. В момента Гърция е един истински магнит за беженци, които могат да се здобият с документ, който ти дава възможност да пътувате из цялото шенгенско пространство. И единственото решение за Гърция е да излезе от шенгенското пространство, да затвори границите си и да използва член 72 от договора и повече да не прилага Дъблин 3 от съображения, свързани с националната сигурност. Danke. Die nächste Rednerin, Frau Isas Bilbao Barandika, für eine Minute. Госпожа Варандика. Благодаря ви, госпожо председател. От 30-те години всички залагахме на европейския проект. А сега се стига до споразумение, което забавя темпото на изграждането на Федерална Европа. Споразумение, което бе прието напълно непрозрачно. Това е документ, който започва да се изготвя, за да подпомогне на националната политика на Дейвид Камерън. Този документ не обслужва интересите на Европа. Националната дискусия има приоритет и по този начин всички трябваше да работим за благото на една партия. Трябва да говорим за Ингланд Брексит, а не за Ингланд Екзит, а не за Брексит. Сигурен съм, сигурна съм, че ще има и други държави, които ще искат да напуснат Европейския съюз. Много региони търсят своята автономия. И е наш демократичен дълг да намерим решение и за тези хора. Следващия оратор. последните почивни дни а, доведоха до през последните почивни дни беше постигнато едно споразумение. Обаче ем, много страни заплашиха да излязат от Европа, ако това се случи с Обединеното кралство. 180 хиляди испански граждани са в Обединеното кралство в момента. Е, ако се изпълни споразумението, те ще се превърнат в граждани втора категория. Споразумението е доста а, произволно и противоречи на а, договор за функционирането на Европейския съюз и няма какво повече да се е, договаря. Безпредметно е. Господин Балцев, благодаря ви, госпожо председател. Ще цитирам от документа прият на съвета. Отношенията между Обединеното кралство и Европейския съюз се основава на суверенитета на държавите членки. Държавите членки са съгласни Европейския съюз, а, Обединеното кралство, извинете, да не се ангажира с а, все по-близък съюз между народите в рамките на Европейския съюз. И по-нататъчни напредък в това отношение няма да сега Обединеното кралство. Това е много важна препратка. Тя не е само със символично значение. Това значи, че от тук нататък всяка препратка към все по-тесен съюз за в бъдеще в договорите няма да засяга Обединеното кралство. И така се поставя въпроса за дискриминацията. Не дискриминацията е една от основните ценности на Европейския съюз. Така че това право трябва да се даде и на всички останали държави членки, които са заинтригувани от подобна възможност за непълно членство и се надявам Унгария се възползва тази възможност. Благодаря ви. Чаба Шорова има думата за една минута. Wenn er im Raum Thanks. It's evident that far from being the far-sighted reform of the... Благодаря ви. Споразумението, постигнато на срещата на съвета миналата седмица, е по-скоро сделка, която има за цел да удовлетвори опасенията на една единствена държава членка. Тези отстъпки засягат и новите държави членки. Европейските нации не могат да се справят сами с финансовите и економически предизвикателства в този глобализиран свят. Нуждам се от по-обединен и единен съюз. Трябва да внимаваме тази сделка да не отвори вратата за специални искания от други държави членки относно дългосрочните или краткосрочни цели на техните правителства. Благодаря. Господин Лопес Агилар за една минута. Благодаря, господин, госпожо председател. Заключенията на съвета бяха представени и отново сме в ситуация, в която трябва да приемем споразумението и това е по-добри вариант, отколкото да го отхвърлим. В противен случай Обединеното кралство може да напусне Европейския съюз господин Камерън се опитва да обедини своята разинена партия, британските тори. Британските граждани ще бъдат попитани на 23 юни дали искат да останат или да напуснат, но това, което е важно тук е да се има предвид каква е европейската процедура и дали тя е спазена. Свободното движение на хора е заложено в договорите всички а, иммигранти а, от основна част на Европейския съюз трябва да се ползват еднакви права, с каквито се ползват и британците. Важни са и заключенията, свързани с беженската криза. Тези заключения все още не са приложени на практика. А, проблема с разпределянето на беженците продължава да съществува. Господин Томашич, за една минута. Изява, koje са следили nakon sastanka, дало се... Благодаря ви изявленията, направени след края на преговорите, ни оставяха с впечатлението, че и двете страни са удовлетворени от споразумението. При все това реакциите на гражданите на Обединеното кралство показва, че все, пак, че все още голяма част от тях не са доволни от сделката, което показва, че дори Обединеното кралство да остане в европейското семейство, пак трябва да променим общността федералният модел, за който позовават редица европейски лидери, както и редица членове на Европейски парламент, е морално стрял и непригоден за днешно време. Имаме нужда от по-голяма децентрализация на политическата власт, както на национално, така и на европейско равнище. Нека да не се заблуждаваме. Ако Обединеното кралство остане в Европейския съюз, това няма да заглуши гласовете на милионите британци, които критикуват Европа. Но ако няма да замокнем ние, които настояваме за сериозни е, реформи. Благодаря, господин Хунтис, има думата за една минута. Το ότι η πολιτική της Κομισιόν είναι υποκριτική, ήταν και είναι υποκριτική госпожо председател. Политиката на Европейската комисия е лицемерна. Лицемерна по отношение на проблема за миграцията. Сега казвате вие, не може да се намери европейско решение на проблема с миграцията. Вие разполагате с необходимата мощ. Може да наложите тежка политика на европейските народи. А сега изведнъж се оказахте безсилни. В Гърция в момента има хиляди бежанци, които нямат право да напуснат страната. Вие какво възнамерявате да направите? Да прилагате Дъблин предприехте мерки, които само влушават проблема. По този начин се отежнява проблема не само за моята държава, но и за останалите държави от Съюза. Е, Господин Константинос Попадакис за една минута ξεκαθαρίζουμε ότι είναι η εφαρμογή των επικίνδυνων αποφάσεων του Συμβουλίου και όχι η παραβίασή τους που έχει οδηγήσει. Решенията на съвета е, са факт. Е, обаче факт е също, че хиляди бежанци се събират по границите защото са въведени гранични проверки изграждат се огради. И ам, споразумението постигнато с гръцкото правителство а, също не знаем дали е удачно, дали няма да провокира по някакъв начин Турция и участието на НАТО. Така или иначе съществува опасност. Трябва да, да помогнем на хората да се справят а, с расизма и фашизма и а, хората, които бягат, а, да могат да стигнат а, безопасно до своята крайна цел. Госпожа Спираки за една минута. Дия проедре, антипроедре проедре Добровшкиш и кини драши να είναι ο οδηγός благодаря ви, госпожо председател. Благодаря за господин заместник председател Домбровски. Трябва да действаме заедно, но за нещастие не го насторихме до момента. Какво ще се случи с презаселването на мигрантите? Европейският съюз ще вземе ли мерки срещу държавите, които не прилагат и не спазват своите задължения? Ще се намалят ли сумите, които се отпускат в контекста на ОСП, например. А какво ще се случи с контрол по границите? Европейският съюз ще успее ли да преодолее проблемите, които предизвиква Турция? Не бива повече да се допускат закъснения, трябва да се вземат съответните мерки. Um, Благодаря, госпожо председател. Сигурен съм, че не само аз се притеснявам от позицията на демократичните партии в Северна Ирландия. Те са против европейските Обединеното кралство да остане в Европейския съюз. Както това е видно от тяхното име, това са партии, които целят единство. Когато Обединеното кралство напусне Европейския съюз, това ще доведе до пореден референдум в Шотландия. Ако Шотландия напусне Обединеното кралство, тогава няма да има съюз. Няма да има Union Jack, няма да има единен флаг. А не може Union Jack без флага на Свети Андрю. Така че приканвам тези партии да преосмислят позицията си. Как може да са партии, борещи се за единството, при положение, че работят за да унищожат Съюза? Моля ви, променете си позицията. Danke се. Ja, фра Morvay. Ен ein Geschäftsordnungspunkt? Yes, I have a point of order. I signed up for Catch the Eye at the very... Процедурен въпрос ли имате? Да. Питам се на какъв принцип избирахте на кого да давате думата? Какво щеше да се случи в тази зала, ако над по-малко от 50 човека от 700-те се явят в залата? И нямаше възможност да се даде думата на малкото, които се появиха в залата. Благодаря. Процедурата по спонтанни изказване е следната. Опитваме се да включим максимален брой колеги, но се опитваме също така да поддържаме баланс между големите и малките групи. Големите групи са получили по трима оратори, от малките по двама, а от тези, които не са в група, като колегата ви от Унгария, от същата партия като вас, взимаме един, както и някой друг от независимите. Мисля, че това е разбираемо. Вие сте третият човек от така наречените независими, които включим. Още двама се изказаха преди вас и мисля, че това е съвсем справедливо разпределение. Благодаря. Давам думата на комисаря Домровскис. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, почитаеми депутати по преговорите с Обединеното кралство. Държавните и правителствени ръководители стигнаха до сделка миналата седмица, за да отговорят на потребностите на премиера Камеран. Сега решението остава в ръцете на британския народ. Както каза председателят Юнкер, ако имаме положителен резултат от референдума, Комисията веднага ще излезе с законодателни предложения пред Европейския парламент и съвета, за да се приложи на практика тази сделка. Що се отнася до кризата с бежанците? Европейската комисия работи ден-нощно, за да се справи с кризата и притока на бежанци. Смятаме, е, че решението може да бъде само европейско. Държавите членки трябва да си сътрудничат помежду си и да прилагат споразумения, които вече са постигнати виждаме първите положителни признаци с по-доброто управление на нашите външни граници, спешните приемни центрове и така нататък. Ще работим в посока подобряване на положението. Отношенията с трети страни също са изключително важни. Имам среща с лидерите на Турция и други страни на 7 март, за да може да отговорим на кризата с беженците. Благодаря. No, Благодаря, комисар, комисар